Bene, allora... И така. Моля ви да вземете места, колеги. Abbiamo un'ora a disposizione, poi avremo il voto. И така, разполагаме с един час за обсъждания преди гласуването. Един час за точка 14. Трансевропейската енергийна инфраструктура. Корейра де Кампус е докладчик по темата. Boas tardes a todos. Muito obrigado, Sra. Presidente. Добър ден. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря преди всичко на докладчиците в Сянка за тяхното сътрудничество. Безценно благодаря на комисията за огромната работа, която извърши тя. Благодаря и на съвета. Имахме възможност на неформалния съвет да присъстваме в Копенхаген, неформалния съвет по енергетика. Наистина необходима е европейска, европейско действие, обединено в тази сфера. Трябва да бъде отворен нашия пазар повече от съществуващото в момента по трите основни цели. Сигурност на доставките, конкурентно способност, свиване на разходите за гражданите и за промишлеността и енергийна устойчивост както и преминаване към е, възобновяеми енергийни източници. Каква е общата насока? Смятаме, че можем да приемем, е, да подкрепим предложението на Европейската комисия. Смятаме, е, че това е едно разумно предложение. Става дума за европейски енергиен пазар, който да се премахнат преградите, да се стимулира частните инвестиции, създаването на работни места, растежа, така че приемане на първо четене в съвета е желателно. За това позицията на парламента трябва а, да бъде включена в окончателното предложение. Каква е общата насока на внесените изменения? Тези изменения засилват, подсилват развиването на мрежата, на ефективността на инструментите, които се предлагат за инфраструктурните съоръжения, по-добро сътрудничество между мрежовите оператори, така че да се конкретизират отстояваните цели. При подбора на проектите от общ интерес беше разширена групата, бяха включени и предприемачи, отговорни фактори за складирането и така, че да се осъществи връзка между мрежите. Бяха предоставени правомощия на държавите членки на комисията – е, Сдружението на регулаторите е, също получи нашата подкрепа с оглед на правилния подбор на проектите, за да се гарантира ефективното освояване на инвестициите отдолу нагоре, оздравяване на мрежата с е, европейска перспектива. В крайна сметка комисията последна има а, глас по подбора на проектите. Няма твърда дата, твърдо определена дата. Приема се датата на влизане в сила на е, регламента. Така че да се гарантира и прозрачност на процеса на взимане на решение. Критериите за селекция, за подбор – дават голямо значение на така наречените енергийни острови. На базата на анализ отчиташ няколко критерии. На първо място съотношението разходи-ползи. Механизма вече е дал добри резултати прилагане в миналото. Що се отнася до е, издаваните лицензии, разрешения за е, създаването на една агенция с е, крайен срок от 3 години. Това предложение също трябва да бъде подкрепено. Ако не може да се спази този 3 годишен срок, се отчитат различните елементи, така че да се предвидят премии за добри практики или отнемане на финансиране за някои проекти. Що се отнася до контролната дейност, ние насърчаваме сътрудничеството между оператори от различни държави е, членки, чрез а, а, различни мерки, насърчителни мерки, а не чрез санкции. Ако инициативите са насочени само към тези, които а, чакват а, само влизането в сила на регламента. Бяха предприяти мерки за това своевременно да се прилагат проектите от предприемачите – Сроковете е, за предприемачите, сроковете за приемане от, е, на финансиране от трети страни, е, тук се предвидоха и альтернативи. Всъщност тази координация на системата, на оперативните системи е, може би, новият елемент, е, като целта е да се гарантира сигурността на мрежата, като си има предвид е, опасността от прекъсване на захранването, тъй като е много комплексна тази е, мрежа. Така че в бъдеще да могат добре да се планират и дейностите. Всъщност не предлагаме нищо ново. А, но тези, които най-много са работили по тази тема, е добре да направят предложения. Що се отнася до публичното финансиране, не трябва да се допуска изопачаване на, а, коз... на пазара и на конкуренцията. Трябва да се насочим към проекти, които а, нямат, не представляват толкова голяма търговска изгода. Важното е тук е да отбележим необходимостта от добра воля на държавите членки, така че да се прилагат проекти от общ интерес, облегчават механизмите за предоставяне на лицензии и държавите членки трябва да върват напред към постигане на поставените енергийни цели. Важно е парламентът по време на преговорите да говори в единен глас, да от... подкрепи предложението на комисията за създаването на Европейски енергиен пазар – така че резултатите да се усетят навсякъде из Европа, не само в регионите, в които има консенсус по развитието на мрежата. Отново, нека да благодаря на докладчиците в Сянка. Надявам се нашето сътрудничество да продължи и в бъдеще. Благодаря и на служителите на комисията. Благодаря. Сега давам думата на докладците в Сянка. Започваме с колегата Салваргас. Благодаря, господин председател. Аз преди всичко бих искал да поздравя докладчика за един наистина амбициозен доклад. Е, лично аз, е, както прочим и докладчика, гледам на проекто регламента, представен от комисията, като на своевременен, значим и, прочим, добре редактиран е, и аз отново е, бих искал да поздравя докладчика за проявената от него амбиция да усъвършенства нещо, което вече е добро. Наистина, аз съм за общностния подход, за укрепването е, позицията на общността в един толкова важен ем, отрасъл. Няма да се впускам е, в подробности. Измененията и допълненията са доста. Мога единствено да кажа, че съм готов да подкрепя основното. И аз бих искал да спра вниманието ви сега на онези е, няколко въпроса, които следва, според мен, да бъдат обсъждани в търсенето на компромис. А предполагам, ще има място за дискусия между парламента и съвет. Първо, е, нека да кажем, че най-вече става въпрос за процедури. И процедурата от най-съществено значение, според мен, е тази е, за определянето на проекти от общ е, интерес. И докладчикът предлага изрично да се запише тази процедура. И имаме различия в това отношение по някои особено важни детайли. Така, например, в регламента наистина трябва да фигурира процедура за е, определяне, за подбор на проектите от общ интерес, без някакво относително подреждане вече по важност в рамките на списъка от така очертани или определени проекти от общ интерес. Има някои идеи а, за противното, но, но възниква въпроса кой а, е, с а, достатъчно правомощие и авторитет би го вършил. В това отношение би трябвало да се придържаме към предлаганото от комисията. И естествено, вече можем да работим по редакцията, по конкретните формулировки, така че те да бъдат максимално прозрачни и ясни. Още нещо е от значение, според мен. Например, споменаването в текста на климатичните показатели. Uh, uh, mentioning 2020 uh, goals and, and all that. But when you have those, the same wording included in the selection process... И същата формулировка, ако бъде включена е, в описанието на процедурата за подбор на проекти от общ интерес, би могло да се стигне до недоразумение. Как граща цялата стратегия поначало е, е, преследва преодоляването на последиците от изменението на климата и постигането на енергийна ефективност. Не, не е нужно в детайлите да се опоменава това. И последно за регионалните групи и определението на това понятие. Много предпазливо трябва да подходим към разширяването на регионалните групи. Не знам, вероятно в някакви други текстове въпросът би могъл да се уреди. в смисъл процесът да бъде прозрачен, да се привлече широко участие, но не в рамките на и чрез самата регионална група. В това отношение би трябвало да се придържаме към предложеното от комисията. Благодаря. Моля да се придържате към времевия регламент. Колегата Балиан има думата. Uh, yes, you, uh, like the... Благодаря, госпожо председател. Аз поздравявам докладчика Декампо за отличния му доклад, uh, който се ползва с общата подкрепа на повечето заинтересовани страни в областта на инфраструктурата. Аз проявявам специфичен интерес към този доклад, не само като докладчик в Сянка, а и като по тази тема, а и като докладчик по свързана Европа. всички инфраструктурни отрасли, но в енергетиката най-вече това е революционен инструмент и от процедурна, и от финансова гледна точка. Е едно от предизвикателствата, които се свързват с тази нова мярка, е за преодоляването на неравноправна конкуренция, ако щете, особено в енергетиката и в далекосъобщенията, между частното и държавното финансиране. За нас приоритетът в случая е основните критерии при подбор на проекти от общ интерес да се отнасят до интеграцията на пазара, опазването на, на конкуренцията и не финансирането по безвъзмезден начин на търговски, на стопански проекти. Сроковете по-нататък за издаване на разрешения са твърде амбициозни, такива каквито ги предлага комисията. И толкова повече процедурите на национално равнище следва да бъдат оптимизирани. В тази връзка аз ще внеса изменения към преамбюла. Няколко въпроса от по-скоро експертен характер. Първо, регионалните групи и процесът на подбор на проекти от общ интерес – това е главната тема, върху която трябва да, да се спрем, според мен. И аз приветствам това, че е, докладчика до някъде поразтваря процеса, отваря вратите е, за дискусия, но, но трябва да отидем и по-далеч. Посока към по-голяма прозрачност и ефективност. Е, прекалено значимата роля, която се отдава на системните оператори, е, според мен е съмнителна, тъй като те нямат все пак поглед върху цялата мрежова инфраструктура. Абсурдно е по-нататък, според мен, е, че съгласно действащото законодателство една преносна е, мрежа, в енергетиката не може да бъде включена в списъка за финансиране, ако не се подкрепя от системния оператор. После управлението на регионалните групи продължава да поражда съмнения. Как ще се вземат решенията? Трябва по-добре да се запознаем с това. По-нататък сроковете за изработването на е, е, е, различните списъци и методологии. Е, сроковете, според мен, е, са неосъществими. Поражда се един порочен кръг. И особено за първия цикъл – е, по изготвянето на списъци, който трябва да приключи към юли 2013 година. Комисията все така настоява на този срок, независимо от това, че е, проекторегламентът все още не е прият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 благодаря, госпожо председател. Благодаря на докладчика за качеството на този доклад и координационната дейност, която осъществи с другите докладчици. Според нас има отлични елементи в този доклад. Например, изтъкването на равнищата на разпределение и интелигентните мрежи. Също така енергийната ефективност. Това е изключително важно за нас. Подкрепяме докладчика и е, що се отнася до... Euh, euh, така че да се очертаят още по-добре европейските перспективи в тази сфера. Три пункта, по които не искаме да наблегнем. Първо, електрическата инфраструктура. Естествено, приемаме иерархията на проектите. Две трети електричество, една трета газ. Така че подчертаваме значимостта на електроенергията и съответната инфраструктура. И присъствието в този текст на CCS. Защото този текст трябва да отговаря на три предимства. Интегриране на вътрешния пазар, сигурност на доставките. И това понятие CCS всъщност не отговаря на тези приоритети, на тези три основни цели. и все още проектите са в период на тестване. И да не се отклоняват част от средствата за улавяне и складиране на въглерода. А, ние, разбира се, сме за а, разширяване на регионалните групи, тези, които ще играят активна роля в тази област, потребителите, но и групите, които в някакъв момент ще е, участват в този процес. И ако е изключително важно бързо да се действа, все пак трябва максимално и възможно най-бързо да се обхванат всички участващи субекти. Разбира се, важно е тук и каква методология ще се възприеме прямо съотношението разходи-ползи, да не се забравя дългосрочната перспектива, да се предвидят съответните цели за 2020 година, да се има предвид и 2050 година. И на последно място е, не трябва да се противопоставя инфраструктурата на опазването на околната среда, както и ефективността и публичното участие. Ние сме за това по-добре да е, се обхванат всички тези елементи, е, да се проведе допитване до обществеността, не можем да приемем, че е продуктивно да смятаме, че за три години ще изпълним всичко. Това може да ни доведе до неосъществяване на много от проектите. Благодаря ви. Аз ви благодаря. Колегата Суза Вагнер. Благодаря, госпожо председател. Аз бих искал да се присъединя към останалите колеги, които се изказаха до сега в изказването на поздравления и благодарности към докладчика Корея, който е извършил отлична и достойна за уважение работа с която се ползва с подкрепата на докладчиците в Сянка. Бих искал още веднъж да засегна тук въпросите, които според мен са най-относими, най-важни в рамките на регламент. Първо бих искал да подчертая необходимостта от планирането в общо европейски мащаб. До сега това именно е недостатък на енергийната инфраструктура, който следва да се избягва. Да се избегне това националната гледна точка в развитието на инфраструктурата да взема връх. трябва да се надскочат е, е, тясно националните интереси. Ето защо ние винаги сме били и ще бъдем за укрепване на европейските институции и в случая най-вече на Европейската комисия. Що се отнася до регионалните групи, има нещо, което трябва да се изясни, което все още далеч не е ясно. Става въпрос за правилата за организация и работа на регионалните групи и най-вече начините на, на вземане на решения в тези групи. Това е въпрос от особено значение за подбора на проектите и смятам, се, смятам до сега не е постигнат особен напредък е, по този въпрос. По-нататък е, бих е, искал да подчертая необходимостта от това да се каже, че не през граничните инфраструктурни обекти, които обаче са от съществено значение за обезпечаване работата на европейските мрежи, не бива да бъдат дискриминирани е, при подбора на проекти от общоевропейски интерес. Тоест, тези проекти не са единствено трансгранични проекти. Има проекти, които не надхвърлят физически националните граници, но са от значение, биха могли да бъдат общо за Европа. На пето място бих искал да се подчертае последователността, съгласуваността на политическите действия в енергетиката от една страна и в различните политически области на Европейския съюз. Един от прежде, преждеговорившите засегна този въпрос. Критериите за последователност, за непротиворечивост, най-вече с екологичната, енергийната, транспортната, промишлена политика, е, по отношение изменението на климата, са от фундаментално значение, за да се върви напред възоснова на един комплексен цялостен подход. Още веднъж трябва да напомним онова, което е добре известно, че най-добрата инфраструктура е онази, която не е необходима. И накрая, съвсем накратко, що се отнася до процедурата за издаване на разрешителни, е, според мен трябва да се намали срока от 3 на 2 години, поне трябва да опитаме и също така трябва да се настоява, да се подчертае е, е, необходимостта от привличане на широките обществени слоеве за участие в този процес. Благодаря. Колегата Дьорд. Благодаря, госпожо председател. И аз, както изказалите се до сега, поздравявам докладчика за един много премерен, балансиран доклад. Поначало текстът на комисията е добър, докладчикът е успял да го подобри. Толкова по-добре за него. Три бележки. Съгласен съм с докладчика, че в самото начало е, е, преди да изграждаме нова инфраструктура, трябва да се постараем да опозатворим максимално ефективно вече действащата инфраструктура. Възползвайки се, прочим, от действащото законодателство. Избягвайки ненужни, прекомерни разходи в развитието на инфраструктурата. Винаги, когато възниква въпроса за капиталовложенията от, от инфраструктурен характер, трябва да се замисляме на първо място за това как оползотворяваме вече наличното. По-нататък, критериите за оценка. Анализа на ефективността на единица разходи. Необходими са стандартни критерии така че да се оказва подкрепа само на най-важните, действително от приоритетно значение проекти. И на трето място, малко по-обстойно, знаете, дребните камъчета могат да обърнат колата. Колкото по-сложен е текстът, толкова по-голяма е тази опасност. Е, и за мен е, е, поводите за загриженост са същите, на, на които обърнаха внимание и колегите. 10 е, годишния срок, е, регионалните групи. В първоначалния си текст комисията е доста противоречива. Ако вземем седма, седма алинея от трети член, най-вече, там комисията предвижда инвестиционните предложения да се подават от регионалните групи. Инвестиционни предложения за общоевропейска подкрепа. И вече от там нататък тези проекти да бъдат включени в 10-годишния план за развитие на мрежите. В приложение трето обаче четем точно обратното. А именно. Само онези вложения могат да бъдат смятани за приоритетни, от приоритетно значение, само онези, които вече фигурират 10 годишния план. Не нали, получава се един порочен кръг. Не е ясно кое кое предшества. Е, комисията би следвало да, да коментира този въпрос. Е, според мен първоначалният текст, е, т.е не в приложението, а в оперативната част от регламента, е, би трябвало да бъде водещ. Именно регионалните групи трябва да излизат с предложения за, за проекти. Само те могат изчерпателно да анализират проектите от гледна точка на ефективността им. Ако бъдем водени от третото приложение, ще можем да обсъждаме единствено вече включени, а от кого не е ясно, 10 годишния план проекти. Та, смятам да, да работя с докладчика и с представителите на комисията, за да уясним този въпрос. Благодаря, госпожа Ван Брена има думата. Благодаря, госпожо председател. И аз съм а, една от онези, които искат да поздравят докладчика. Нека да добавя нещо към казаното от докладчиците в сянка. Въпросът е изключително важен – това е важен опит на Европейския съюз да има по-структуриран подход към енергийната политика в Европа. Нека да кажа нещо важно в началото за енергийната политика. Правителствата играят много важна роля. В случай говорим за европейски правителства. Е, някои искат да оставят всичко в ръцете на пазарите. Вътрешния пазар е нещо хубаво. Той може да доведе до голям напредък, например да се понижат цените за потребителите, но за да бъдат гарантирани те, имаме нужда от някакъв вид регламентация. Господин Жадол го спомена. Заложили сме дългосрочни цели, знаем какви, какво искаме да постигнем 2070-та. Това обаче не означава, че искаме пълна енергийна независимост. Искаме обаче да можем да разчитаме на ВЕИ в голяма степен. За да можем да го направим, трябва да възобновим е, и обновим своята мрежа. Говореше за 300 милиарда, за газовата инфраструктура много повече. Различни лобисти говорят за газовата инфраструктура, нямам нищо против природния газ, но е изключително важно е, мрежата за електроразпределение да отговаря на изискванията на ВИ. Много проекти по-настоящем не са достатъчно доходоносни. Пазара ги движи, като очаква някакъв, някакви подобрения 2013-2014. Не бива обаче да забравяме, че бъдещите енергийни източници трябва да се основават на местни проекти, поне до голяма степен – това се отнася само до мрежата, ако искаме да използваме ВЕИ. Това е нещо много важно, което ще ни помогне да се движим в правилната посока. Отново искам да кажа, че докладчика се е справил отлично и искам да го поздравя. Госпожа Де Кастио. Eh, Благодаря, госпожо председател не, няма да бъда последна, е, нито съм първа. Впрочем, ще има и други. Е, дължа наистина поздравления на докладчика за един много добре премерен текст, който е и високо професионален. Аз е, три неща най-вече искам да засегна които според мен са интересни предвид краткото време, с което разполагаме. Първо, бих искала да поздравя докладчика за измененията и допълненията по девета точка. 62 е, изменение към 3-2 от регламента и 63-то изменение към 13-2 линея. Смятам, че идеята е, за еталониране, за оценка на инвестиционните е, разходи е, в трансгаричен мащаб е много интересна идея, защото нерядко разликите между предложенията от едната и от другата е, страна на границата е, между две страни е, водят до едно съперничество, което в края на краищата блокира процес. Та едни стандартни критерии е, за ефективност на, на инвестицията биха преодолели е, подобни разногласия. На второ място въпросът за регионалните групи. Много е трудно да се даде едно балансирано определение, най-вече на състава на регионалните групи. Важно е обаче представените в регионалните групи страни да имат възможност да предлагат проекти за разглеждане. Би трябвало, например, чрез, чрез един пример, ако вземем коридора север-юг в енергийно отношение, би могъл да се превърне в два коридора. Единия от юг към центъра и Тоест, юг, юг, запад и запад център. А не просто север-юг. Това е въпрос, който заслужава внимание. И смятам, чрез а, измененията и допълненията ще стигнем до там. И накрая те наречените интелигентни мрежи. Яв, ясно е, че, че те са необходими е, и в комисията, и в доклада въпросът е застъпен, но на мен ми се струва, че е необходимо да се прецизират критериите. Как точно ще бъдат подбирани проектите за инвестиции в така наречените интелигентни мрежи? Дори би било уместно да се мисли за отделна регламентация на подобни инвестиционни проекти. Благодаря. Грация, мадам Ульп. Благодаря, госпожа Ульп. Благодаря на докладчика за работата. По-специално благодаря за първо изменение. Изключително важно е да не забравяме значимостта на енергийната ефективност, когато разглеждаме инфраструктурата. Европейската комисия смята, че ако постигнем 20% подобрение на енергийната ефективност през 2020 година, това ще означава спестяване на 6 милиарда евро годишно, т.е. средства, които няма да се налага да разходваме по разпределение и, и генериране на електрически ток. Не трябва да инвестираме, т.е. всичките тези средства и за това те ще бъдат спестени. Затова му благодаря за първото изменение. Сега за баланса на инвестициите между електричество, газ и други. Трябва да се мисли стратегически. Декармонизацията означава, че ще разчитаме много повече и в транспорта, и в отоплението, помпите на електричеството. За това трябва да има повече средства за електричество, може би две трети. В същото време, макар че нямам нищо против улавното съхраняване на въглерод, той има много потенциал, не смятам, че то е релевантно с, на, с този... Няма връзка с настоящото предложение. Намираме се на етап проекти с а, ОСВ и няма от сега до 20-та година то да излезе така на преден план. Що се отнася до процеса на консултации, трябва да има неутралност по отношение на ползването на технологии. Защо има забавения в одобряване на инфраструктурните проекти? Защото обикновено има възражения по един от аспектите, например определени кабели. Ако в самото начало се разгледат технологичните аспекти, то ще може да се одобри цялостно проекта. Същото се отнася за анализа на економическата рентабилност, защото Част от възраженията, които може да възникнат, биха могли да бъдат преодоляни, когато се навлезе в подробности и да се избегне това общността да бъде за или против. I think that's the way forward if we can um, have a, a, a някакъв, искаме технологически неутрален подход, що се отнася до консултациите и анализа на рентабилността. Благодаря. И аз ви благодаря. Видал Куадрас има думата. Gracias, señora presidenta. Este informe que nos trae... Благодаря, госпожо председател. Доклада на господин Корея де Кампус почива на един принцип, който може да бъде споделен от всички членове на комисията, ми се струва. Основната идея тук е, че интегрирания пазар на енергетиката в Европа е възможен само със съответната инфраструктура, която може да му даде конкретни измерения. И в тази светлина докладът на колегата наистина има истинска европейска насоченост, затова се присъединявам към всички заслужени благодарности, които му бяха отправени. От години говорим за интегрирания енергиен пазар, но за съжаление има някои отрасли и държави, които изостават. А този регламент може да бъде една нова крачка напред – по пътя, лелеян от по-голямата част от членовете на тази комисия. Разгледани са различни важни аспекти. Ако държава членка се противопостави на, съоръжение, да се предприемат съответните мерки, така че това да не препятства изцяло съществяването на проекта. Важното е да се създаде група от показатели, които да се прилагат в различните държави членки от съответните предприемачи и строители. Така няма да бъдат пренебрегнати важни аспекти. Отчитат се също така разширяването на регионалните групи, също така, включването в различни инициативи, проекти от общи интерес. Бих искал да припомня също така, че докладчика подчертава двупосочните потоци и терминалите в течнен на газ са част от нашата инфраструктура за съществяване на такъв вътрешен интегриран пазар. Никога не е излишно да подчертаем колко е важно да бъдат премахнати така наречените енергийни островчета. Още нещо, което искам да спомена тук – е, съхраняването на електроенергия, което не трябва да се предостави в либерализиран сектор. Мисля, че след като бъде прият този текст, ще направим значителна крачка напред към целите, които всички ние споделяме. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Е, емпесандо... Е... Моля да извините колегата, който не може да присъства на това заседание. Компаньеро, поненте, Антонио Подкрепяме проекто този доклад. Приветстваме докладчика за отлично свършената работа. Подчертава се в доклада проблемът, който представлява недостатъчната инфраструктура в различните държави членки – това е, има значение и за енергийните доставки, и за създаването на енергиен европейски пазар. Разбира се, ситуацията на криза никак не облегчава задачата, не привлича инвестиции, но тези инвестиции трябва да бъдат насърчавани. Всеки потребител, всеки дънакоплатец трябва да плати за тази инфраструктура. Тук наистина можем да подчертаем колко е важно да се определи това съотношение между разходи и ползи и да се гарантира по-добра защита на индустрията и на потребителите. Това е изключително важно за нашата комисия. Още една тема, на която искам набързо да се спра и с това ще приключа. Бихме искали да получим повече информация за електрическите коридори. В предложението на комисията ни се струва, че управлението е доста осложнено, трябва да се отчитат някои регионални инициативи защото има богат опит в тази сфера в регионите. Благодаря ви. Е, господин Тюрмес, благодаря, госпожо председател, благодаря на докладчика. Аз работя в момента по механизма за свързването на Европа и някои споменаха това. Що се отнася до размера на средствата и а, доста се постигна, що се отнася до газа. Там не се налагат толкова много инвестиции, предимно към електроснабдяването ще бъде насочена дейността. Още нещо, което преди 2-3 години открих, установих, Какво се случва с инфраструктурни проекти, които ще доведат до производство на електроенергия от въглища, който ще бъде отново включен в енергийния пазар на Европейския съюз. Украина, Русия, Сърбия, има проекти с Тунис и Италия, между Тунис и Италия чрез кабел, като се кабела се финансираше от Европейския съюз, а в крайна сметка електроенергията предавана по този начин няма ще доведе до дисбаланс сред операторите, произвеждащи такава енергия. Трябва да бъдем изключително бдителни защото това ще доведе 10 000 мегавата в повече на европейския пазар. И наистина трябва заедно да обмислим какво да бъде решението по този въпрос. И въпрос към комисията. Ако искаме да се благоприятства създаването на тази свързана Европа, с бюджет, компенсиращ операторите на мрежи, какъвто съществува в момента. Мисля, че има някаква несъвместимост, разминаване, защото бюджета значително беше свит, а от операторите на енергийни мрежи все повече се иска да работят, да си сътрудничат, да работят заедно. Мисля, че би било добре това да се изчисти в този доклад. Благодаря ви много. Благодаря. Комисията сега. Благодаря ви. Добър ден на всички. И аз искам да се присъединя към тези, които поздравиха докладчика за отличния му доклад. Беше ми интересно да изслушам всички предложения. Предложението е широко подкрепено. Наистина, това е революционно предложение. За първи път имаме европейска перспектива за инфраструктура за газ и електричество по отношение на приложното поле. Имаме различни проекти, като например тръбопроводи, запаси на газ, на втечнен природен газ, изкривяването на пазара е възможно. И това не бива да се забравя. Чух за улавянето и складирането на въглерод. Ако има нужда от пренос на CO2, е добре да започнем да разглеждаме каква би била европейската перспектива за това. Това имаме предвид тук в предложението. 2020 година няма да има много такива реалности. По регионалните групи много е важно да има баланс между участващите в тях. И там водещите по проекти, регулаторите и държавите членки могат да изиграят важна роля – по договор държавите членки имат право на вето върху всяка една инфраструктура на своята територия. Така че те са онези, които ще трябва окончателно да одобрят проектите. Изменение 63 ще бъде нещо много интересно до, за обсъждане с тези държави членки, защото ако те не приемат определена инфраструктура, то предложението ще бъде голямо предизвикателство. Необходимо е тук да се опитаме да защитим всички интереси, като идентифицираме проектите с общ интерес в общ европейски интерес. Съгласни сме, че трябва да има прозрачност, трябва да има ясен процес на вземане на решение и ролята на ЦЕР е много важна. Не може обаче да очакваме прекалено много от АЦЕР имайки предвид ролята на държавите членки. Така че АЦЕР може да има много а, възможност, заложена в а, текста, по идентифициране на тези проекти, но не дейте да им давате големи правомощия, защото ще има проблеми с ресурсите, заделени за тях, както и приемането на държаването на членки. Анализа на рентабилността ще бъде изключително важен. Приветствам всички усилия в тази посока. Така можем да сме сигурни, че процесът се основава на един добър анализ и регионалните групи ще могат да работят добре. Имаме известни изменения. Извинете, въпроси по 57 изменения. Трябва да видим дали ще си струва усилията. Комисията не е убедена. Още една идея има, много интересна. Да има една схема за координация във второ и 72 изменение. Искаме да има по-добра хармонизация на системите, но не бива да избиваме ръцете на участниците. Изгражда се системата в момента на базата на опит. Например, първите две студени седмици през февруари. Това ще се организира от самите участници на пазара, тъй като е необходимо. И така, удовлетворени сме от измененията. на докладчика и разбира се, онези, които скоро ще се получат. Надявам се те да бъдат в посоката, която ние искаме. Да има един истински единен пазар, където всички взаимовръзки обслужват конкурентоспособността, устойчивостта, сигурността на доставките. Това са трите основни цели, които трябва да постигнем с инфраструктурата и които отговарят на третия пакет за вътрешния пазар. Благодаря за вниманието. Благодаря докладчика, колегата Декампо. След това приключваме дебата. Благодаря. Нещото да ми кажете за времето, което ще ми дадете сега за изказване. Пет минути. Добре. Президент, muito obrigado, senhores и eh, карш e colegas и e Благодаря, колеги. Благодаря на представителя на комисията за много добрите препоръки, които ми отправиха. Благодаря ви за учтивостта и за любезните думи, с които се обърнахте към моя доклад. И най-специално <laughs> искам да ви благодаря за идеите, конкретните предложения, които правихте към мен. И така по реда на изказванията ще вървя. Господин Саударгас, който е докладчик в сянка на НЕП. Мисля, че аз съм ви объркал, защото говорите за кластери, за категории, проекти на етап подбор. Не, те не са тематични, т.е. не са разделени тематично. Това са групи вътре в един вертикален списък, така че с тези пояснения мисля, че се а, решиха неразбирателствата. След това регионалните групи. Колегата Саударгас каза, че ще е по-добре да се върнем към формулировката на Европейската комисия. Добре, една класическа дилема. Как се участва в законодателен процес? Опитахме се да разширим регионалните групи, като дадем възможност заинтересованите страни да бъдат представени. От друга страна искаме вземането на решение да е ефективно и ефикасно. С нашите изменения може би ще успеем да стигнем до а, някакво равновесно положение. След това госпожа Валеан, вие казахте, че е необходимо да има предпазни мерки, за да не се даде, даде възможност за монополистка позиция на определени оператори. От друга страна, бива да забравяме, че имаме така наречените а, промотори или иницииращи проекта, както и бенефициерите. Сами по себе си а, те не са особено малки, така че това не бива да се забравя също комисията говори за предложението така, все едно то вече е одобрено и все едно се бърза по въпроса. Мисля, че тези три години трябва да тръгнат от излизането на документа, а не някаква друга фиксирана дата, която е извън приемането на правния акт. Това е задължително да бъде казано. Следващия оратор – електрическата инфраструктура. Тя трябва да бъде в центъра на вниманието ни. Добре. Това може да бъде нещо важно и по други теми. Разбира се, че са в центъра на вниманието електрическите а, мрежи. Имаме нужда всички от ток. И 2020 ще имаме нужда от още повече електрическа енергия. Така че за нас това винаги е в центъра на вниманието ни. Вярно е също така, че не можем да забравяме значимостта на природния газ. Той ще бъде един, една неразделна част от електрическата инфраструктура. Както казва и комисията. По-гъвкаво е, по-голяма наличност има и бъдеще, като че ли ще бъде и по-рентабилен. Съществува проблема с въглищата, както и с улавянето и складирането на въглерод. Недостатъчно са развити системите за ОСВ. Е, не мога да цитирам точно, но има тук известни очаквания на Европейската комисия за ОСВ. Не бива да се забравя какво се случва в държавите, в а, които има разработени такива технологии. Каза се също така, че консенсус е задължителен. Съгласен съм. За това говорихме от самото начало и за комисията, и за държавите членки. И сега накрая излязахме с едно изменение към предложението на комисията, по което водните запаси не трябва да бъдат записвани в списъка от проектите от общ интерес. Не е правилно това. Важно е да говорим за запаси, които не са само за производителите на електрическа енергия. Има и други видове запаси, които са част от мрежата. И тези форми на изпомпване и вливане не би трябвало да бъдат изключвани. И така, благодаря на всички за идеите. Ще работим още. Но се надявам с духа на фейерплей от страна на комисията да бъдат прияти определени изменения и ще постигнем добри резултати. Надявам се всичко това да върви напред по един ефективен и ефикасен начин. Измененията до четвъртък 26 април 18 часа. Ще обсъдим в комисията всичко това. Малко се забавихме. Мисля, че вече всички са по места да си сложили сте си картите за гласуване. Нека да направим тест, да видим дали всички са по местата. Моля ви, гласувайте, ако сте за Корера де Кампос. Бига, скажи на Frau Präsidentin. Ich wollte nur anführen. Благодаря, госпожо председател. Обикновено ние гласуваме втория ден на заседанието и то сутрин от 10 часа. Искам да знам дали тази традиция ще се запази в бъдеще. Да, такъв е нашия обичай. Ще продължим да се държим така. Тази сутрин обаче не успяхме да намерим някаква друга дата, с която да изместим съвместно стане с транспорта, така че се опитахме да бъдем колегиални към колегите от Комисията по транспорт, иначе нямаше как да имаме съвместно здание с тях. Но ще спазваме това, което казахте вие. И сега всички ли са по местата си след теста? Всичко точно ли е? Ето ги цифрите, чудесно. И така започваме. Първият доклад, по който ще гласуваме, е предложението на колегата Ниблер за роуминга. Компромисен текст за. Е контра. Против. Въздържали се. Приема се. Единодушно. Окончателно гласуване за. Против. Въздържали се. Приема се единодушно законодателната резолюция електронен път. Моля, гласувайте електронно. Аз си махам картата, защото има двама повече от НП. Bene, allora è approvato 50 Приема се 54 за, един въздържал се. Браво на колегата Ниблер за отлични резултати. Преминаваме нататък. Доклада на колегата Гюрк. Изменение едно за против, въздържали се, приема се. Изменение 2 за против,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 Votazione Прекратете гласуването. 54 за, 2 въздържали се. Браво на докладчика. Бене, пасямо. Преминаваме към доклада на Мария Бадия и Кошет. Имаше едно искане, за да се улесни гласуването. Идеята е да се гласува първо по четирите компромиса. Искането от докладчика и докладчите в сянка. Нещо ново. Това е искането. сте съгласни, нека да гласуваме първо компромис 1. За. Да, против, въздържали се, приема се. Компромис 2. За, против, въздържали се, приема се. За, против, въздържали се, приема се. Компромис 4. За, против, въздържали се, приема се. И сега преминаваме към изменение 3. Втора част на трето изменение. С устно изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. Нека да проверим електронно. Votazione aperta. Моля, гласувайте. 32. 32 за, 23 против. Приема се. Изменение 5 за. Против. Въздържали се. Против. Пак проверка. По пето изменение. Моля гласувайте. Стационна Кюжа. Прекратете гласуването. Tutti a favore, no? Solamente c'è stato uno sbilanciamento di alzata di mani. Явно не вдигате добре ръце и затова така се получава. 12-то изменение за. Оттото съм партий. Отто партий. Емендаменто 8, la prima parte. Осмо изменение, първа част за. Против, въздържали се, приема се.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 Сул, су По кое искате проверка, не разбрах. Добре, по 17. Моля, гласувайте. Тационе Кюза. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Аминдаменто. 28 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 29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 47 за, 5 против, 2 ма въздържали се. Сега преминаваме към Мария Бадия Кошет, казва председателката. 14-то изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 15. За мен бе отхвърлено. Добре, хайде да го проверим. 14.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 37 за, 15, 16 против, 22 за, против, въздържали се, приема се. 23 за, против, въздържали се. Нека да направим проверка. Проверка по 23.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 против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. Проверка. Добре, проверяваме втора част. Моля, гласувайте. На десето изменение. Прекратете гласуването. 32 на 23. Приема се. Изменение 1. За против, въздържали се, приема се. 11 за, против, 11 за, против, въздържали се, приема се. 12 за, против, въздържали се, приема се. 13 за, против, въздържали се. Аз мисля, че се приема. Окончателно гласуване. Моля, гласувайте електронно. La votazione chiusa, 54 favore. 54 на 1 на 1. Браво на докладчика. Накрая по Ковач. Общо едно гласуване, електронно. Моля гласувайте по доклада Ковач. Прекратете гласуването. Пятдесет и три на нула на един. Приема се. Bene. Questi alde numerosi, oggi va il sindaco green numerosi, cambiano tutti i voti quando sono tutti completi. Allora passiamo alla relazione. следващия доклад. Благодаря ви, колеги. Извинявайте, ако съм направила грешки. Така или иначе, малко се обърквам понякога от някои колеги. Allora, passiamo al punto numero 20. Aspettiamo un attimo che ci siano да изчакаме, може би, иначе трябва да минем на 20-та точка. Две минути, пера. Две минути. What's the next item? to be?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 Bene, mi sembra che sia tornato il silenzio e quindi... Мисля, че има тишина вече. Нека да продължаваме работа. Намираме се на 20 точка от дневния ред. Малки и средни предприятия. Колега Рубик, имате думата. Äh, Благодаря, госпожо председател. Мисля, че по тази тема доста голям напредък постигнахме. Трябва сега да видим как да създадем качествени, добре заплатени работни места. При доста високо ниво на образование. Младите работодатели и предприемачи доста бързо ангажират а, хора. Преди няколко дни бяхме в Бразилия и там се срещнахме с представители на работодателите. Попитах ги какво ще направите за да засилите експортната дейност на малките и средни предприятия. И това, което ни казаха, е по-добра информираност, повече информация за обществените поръчки в Европа. Публикуване на обявите, на новите инфраструктури, информация за възможностите за а, предлагане на стоки и услуги. Това, което представлява интерес за тях, са програмите за обмен и подобна програма беше лансирана от нашата комисия за млади предприемачи. Ние искаме да насърчим този обмен на млади хора – студенти и предприемачи. Защото в тези държави е, идват европейци, създават мрежи в е, новоразвиващите се економики. Е, трябва е, техни студенти да идват в Европа и да се възползват от възможностите, които се предлагат тук. Така че признаването на дипломите е, е, е много важно в двустранните споразумения трябва да се отдели съответното място на този аспект. Освен това, в Бразилия споделиха, че що се отнася до професионалното обучение, трябва да се положат повече усилия, както и признаването на дипломите за професионално обучение. Те искат този въпрос да получи трайно решение. И това е за нас доста сериозно предизвикателство. Трябва да помислим за това как големите фирми могат да обучат, да привлекат своите доставчици. Uh, uh, Трябва също така да подпишем споразумения, свързани с избягване на двойното данъчно облагане Предприемачите в тези страни проявяват жив интерес към всички мерки, които се предприемат в Европейския съюз. Интересуват се и от дейността на Генерална дирекция Трейд и Такс. Наистина трябва да се избягва двойното данъчно облагане. Средните и малки предприятия се нуждаят най-много от подобна финансова подкрепа както по отношение на кредитирането, така и на гаранциите. Много средни и малки предприятия не могат да получат кредити. Как да се реши въпроса с платежоспособността на предприятията? В държавите членки и между тях въпрос за преминаване от трета, статуса на трета страна към този на европейска, това е наистина основен приоритет. Също така трябва добре да обмислим мултиплициращия ефект на инструментите, които разработваме в момента. Що се отнася до традиционните банки, разбираме, че там гаранциите не представляват голям интерес. Тези предприятия предлагат продукцията си, но не са добри клиенти за банките. До 2020 година трябва сериозно да обмислим мерките, които трябва да бъдат предприяти. И нашата комисия наистина ще има да изиграе съществена роля в това. Благодаря, господин Рюбик. Госпожа Джонс. First, I would like to thank uh, Rapporteur Mr. Rubik for his open approach. Благодаря, господин Рубик. Докладчите в Сянка работиха много добре. Много полезна дискусия протече. Мисля, че малките и средни предприятия за всички са най-важни за нашата економика. Трябва да направим много повече, за да ги подкрепим, отколкото в миналото. Колегата Кройцман пък подготвя един доклад за Косме, който ще доведе до един добър дебат. Харесва ми доклада на господин Рубик, но имам някои коментари и най-вероятно ще излезем с изменения, за да обогатим доклада и да покажем приоритетите на нашата група. Ще ви дам няколко примера. Групата на Алде смята, че комисията преди края на 2012 трябва да отвори един многоязичен онлайн портал за образованието. Много е важно Еразъм да се разработи за млади предприемачи и Еразъм, Еразмус Мундус за талантливи предприемачи. След това достъп до пазара – Трябва да подпомогнем МСП, за да излязат на пазарите на трети страни, като подобрим мрежата Enterprise Europe. Мрежата, за която да предпочитат те, трябва да бъде EEN. Малките средни предприятия трудно намират кредити. Банките трябва да им отпускат кредити. Необходими са и други модели. Структурните модели, е, фондове и други. Трябва да има връзки с Хоризонт 2020 и Козме. Административната тежест. Тя трябва да бъде намалена, за да се подпомогнат МСП. Директивата за просрочените плащания трябва максимално бързо да бъде приведена в действие. Този доклад е едно добро начало. Ще излезем с изменения и очакваме с нетърпение да работим в тясно сътрудничество с докладчика. Благодаря. Господин Бутикофер. Е, Благодаря, Подобно на господин Хансон, и аз искам да приветствам, да благодаря на господин Рюбик за свършеното от него. Ние също ще а, направим всичко възможно, да подобрим текста чрез изменения, но по много точки сме съгласни. Все пак ще спомена няколко неща. А, брежата, а, европейската мрежа на предприемачите, е важна не само за интернационализиране на дейността, която може да се осъществи само ако мрежата е стабилна в Европа. А установяваме, че за някои предприятия в някои региони има добър достъп до тази мрежа, в други не. Има само е, една точка на контакт и тези предприятия, които искат е, да се свържат с мрежата, за да е, осъществяват експортната си дейност, те срещат доста затруднения. Това също трябва да се посочи в текста. Втора бележка. Драги колега Рюбик, говорихте за рационално използване на бюджетните средства, предоставени на Косме, смятам, че сегашният бюджет няма да ни позволи да постигнем кой знае какво. Трябва да се завиши този бюджет. В точка 14 говорите за предложенията на комисията, що се отнася до стандартизацията, и тук имам бележка. Мисля, че тук трябва да бъдем по-твърди във формулировката си, що се отнася до защитата на интересите, представенето на интересите в системата за стандартизация, интересите на средните и малки предприятия, разбира се. Съгласен съм с твърдия тон, възпред от докладчика, що се отнася до определението на средно и малко предприятие. Не трябва да се въвежда тук нови категория, категории. Предприятия със среден капитал, примерно. Съгласен съм с вашите разяснения. Изключването на микропредприятията не е правилен подход също така. Наистина ще се радвам, ако по този въпрос постигнем съгласие в комисията. Още две бележки. Първата от тях, от 27-ма линея надолу, говорите за конкурентно способност. Е, според нас, трябва да се направи връзка между конкурентоспособността, иновационната дейност и устойчивостта. Това да бъде ясно посочено. И накрая в е, параграф 31 не съм убеден, че трябва да искаме от комисията разработване на пътна карта за конкурентоспособна данъчна система. Не смятам, че се налага още един пътен лист за данъците на средните и малки предприятия. А, освен това, държавите членки, когато се обсъжда въпроса с ефективното освояване на средствата, те казаха, че не са съгласни, не представлява интерес за тях подобен подход. Също така да не забравяме какво каза комисаря Поточник и какви са неговите предложения. Облегчаване на данъчната, пряка данъчна система и данъчния товар – при използване на редки ресурси. Благодаря. Grazie, la parola alla collega Toia. Колегата Патриция Тоя. Благодаря. Само няколко думи. нашата комисия има колеги като Руби, като Херцог, които са членове на една група за МСП и многократно са говорили с заинтересованите, с малките и средни предприятия, за които само говорим, и по Козме. Така че те са запознати много добре, знаят и какво мислят операторите. И така, само няколко думи. Браво на колегата Рубик. Много изчерпателен доклада. Поздравявам го. Когато се говори за малките и средни предприятия, за повишаване на конкурентоспособността, достъпа до пазар, не може само по един път да се върви. Трябва да се отвори едно ветрило от пътеки. Документи по dei libri dei sogni, dove c'è tutto, е, ma è е И ние трябва да подходим сериозно, така, защото всичките тези предложения да влезе в предложения, в програми на комисията и да отвори огромни конкретни пътища, а не само да остане пожелание. А, така че смятам за задължително да се работи по тези въпроси. Исках само да ви припомня някои, които са важни според мен. Първо, трябва да се увеличи конкурентоспособността и да им се даде възможност да растат, имайки предвид а, техните специфики, да се интегрират те и след това новаторството имат нужда тези предприятия от научно-изследователска дейност, от новаторство, ново, новите управления. Да кажа, трябва да се използват всички инструменти, които са насочени към постигане на тези цели, за да намерят нови пазари, за да намалят административните си разходи. Трябва да им помогнат също така да намалят разходите си за енергопотребление. Може би не във всички държави, но има доста такива, включая моята, но и много други. Това е огромна тежест върху МСП и ги прави неконкурентоспособни, тъй като разходите за електропотребление са много високи, това оскъпява продуктите. След това за просрочените плащания директивата Имаше една покана от комисаря Таяна, както и други, да започне да се прилага. Наистина трябва да дадем тласък тази посока и след това финансови инструменти, предвидени в Козме и други, които съществуват, защото те са много важни за кредитирането. Още нещо. Казвам господин Ботиф, Ботикофер ми го припомни. Останам с впечатление, че наистина мрежата за подкрепа, за информация, като че ли не работи по един и същи начин навсякъде. Има държави, наистина, където може да се обърнеш за информация, а другите е, като че ли не работят Добре, идват примерно в Брюксен, получават информация и не разпространяват тази информация оттам насетне. Трябва да поискаме от Европейската комисия да преразгледа работата на тази мрежа. Преди нямаше такава мрежа, имаше едни други офиси, които не помня как се казваха, но поискахме тогава от комисията да излезе един доклад и да кажем, има някои, които работят, а други не работят. Някои бяха финансирани части от Европа, други бяха а, финансирани от местни органи на властта и не се разбираше изобщо какво правят. Тоест, някои работеха, други не работеха. И тази мрежа трябва да бъде преразгледана. И не казвам, че трябва да ги управлява Европейската комисия, но трябва да има яснота, трябва да има познаване, трябва да може да се, да се стандартизират тези точки за контакт, защото много често там се провалят идеите за проекти. И ние трябва да подкрепим такива усилия. И колегите от моята група са готови, разбира се, да направят и много други бележки. Благодаря. Колегата Форти има думата. Like благодаря. Най-напред бих искала да благодаря на докладчика за отличното начало. Всички знаем колко важни са МСП за економиката и е, не можем да подценяваме препятствията, на които се натъкват те. Задачата е да улесним работата им колкото се може повече. Не толкова по-добре, че тук се, се говори за, за предприемачеството, за намаляването на данъчното бреме, имайки преди все пак, че данъчната област е прерогатива на държавите членки. Но ние можем да работим за облегчаване на достъпа до информация, намаляване на административните изисквания, на бюрокрацията. Не всички малки и средни предприятия могат да изнасят. Естествено, ние ще подкрепяме износителите, без да забравяме и останалите. Трябва да се отнасяме чувствително към спецификата, към голямото многообразие от малки и средни предприятия. Е, в бъдещите оценки на въздействието, следователно, от страна на комисията, подходът трябва да бъде максимално строг и прецизен. Удовлетворена съм от това, че докладчикът прави разлика между МСП и и предприятията с брой на, на служителите 10 и, и по-малко. Лично аз мятам, че микропредприятията следва да бъдат изключени от предложеното поле на европейското законодателство до доказване на противното, на необходимостта от това problems for you, but I think for really small companies, you need to prove that the legislation. Просто за най-малките предприятия трябва да се докаже, че, че законодателството би имало полза. Достъпът до финансиране, разбира се, е от жизнено значение, особено сега, предвид състоянието на банковата система. И според мен някои европейски програми, участие държавно финансиране би могло да свърши работа. Но пък от друга страна не бива да подминаваме без внимание интересните альтернативни форми, които самите предприятия намират за финансиране по линия на благотворителността, по линия на търговския кредит от страна на доставчици и купувачи. Налице е явлението на, на така нареченото банково дело в сянка. И законодателят трябва да отчита тези явления в практиката. Ам... Аз приемам идеята да се хвалят онези, които спазват принципите, грижат се за малките и средни предприятия, но според мен е по-важно да посочим с пръст, да се отнасяме критично и то публично към онези, които слагат прът в колелата на стопанската инициатива. Благодаря. Приключихме изказванията на докладчиците в Сянка. За сега останалите колеги за не повече от две минути на всеки. Благодаря, госпожо председател. В този доклад се предлага да бъдат освободени от да бъдат е, освободени всички малки и средни предприятия. За е, малките е, предприятия обаче не могат да не въжат принципите за охрана и защита на труда, на трудовото право. Независимо от мащабите на една стопанска дейност, аз, аз не мога да се съглася с подобна идея. За да се облегчи работата на МСП, видите ли, те да се освобождават от строг контрол по охраната на труда. Благодаря следващата ораторка. Докладчикът на практика демонстрира част от проблемите, на които се натъкват МСП. Разбира се, са кръгален камък на нашата економика. Е, на тях се пада значителен относителен дял от заетостта. И то от новата заетост. Трябва да подчертаем, обаче, че малките и средни предприятия е, трябва да намерят своето място в промишлената стратегия, промишлената политика на европейския пазар, не само в националните граници. Трябва също така да анализираме категориите, виж предприятия и пазарните възможности, да трасираме пътя пред тях. Комисията предлага редица комплексни мерки, но те не бива да бъдат прекалено сложни, ако наистина целим да постигнат ефект. И няколко конкретни въпроса. Какви мерки се предвиждат в подкрепа на опитите на МСП да получат достъп до пазари в трети страни? Е, как по-добре бихме могли да координираме инициативите на национално и европейско равнище. Благодаря, колегата Херцог. Благодаря, госпожо председател. Удовлетворена съм е, от е, това, че господин Людвиг и госпожа Стоя работят съвместно по този въпрос. Аз също смятам да се включа. За сега бих искала да се спра на едно-две неща. Много трябва да внимаваме да не прехвърлим от болната на здравата глава. Задължение на държавите членки, а не на Европейския съюз, е да стимулират МСП. Да, има общоевропейско измерение, но то е, се свежда до оползотворяване усилията на отделните държави членки. Ако държавите членки си мислят, че те могат да скръстят ръце, защото прекрасната Европа с 1% от БВП като бюджет ще свърши работа, това просто няма да го бъде. Дори е, и в абсолютно измерение е бюджетът да е голям, той не би е, стигнал Става въпрос за 20 милиона броя малки и средни предприятия. Е, не можем да ги подпомагаме на общо европейско равнище. Ето защо аз ще настоявам за изменение в смисъл да бъдат призовани държавите членки да изпълнят своите задължения. Особено когато говорим за съфинансирането. Когато подкрепяме Европейската мрежа за МСП, например, държавите членки е, трябва да дадат своята част от е, финансирането. SME test, but the question Where do they stand and how we are dealing? По-нататък едно от големите постижения е въвеждането на, на теста, на критериите за МСП, но, но всъщност не ни е ясно как на практика се прилагат тези принципи. Е, това трябва да изясним. По-нататък в някои отрасли на економиката има относително далеч повече МСП. Строителството, например. И ние така и не бихме могли да интернационализираме строителството. За това пък бихме могли да се възползваме от други европейски актове, в това число директивата за енергийната ефективност, за да вдъхнем нов живот на МСП в строителството. Благодаря. Благодаря. Колегата Кели. Благодаря. Много съм доволен на това, че толкова много колеги вземат активно участие в дискусията. Аз бих искал да се присъединя към поздравленията за Пол, за отличната работа, която е извършил. Наистина, растежът в Европа разчита на МСП. Това се казва неколкократно, в това число от председателя на Европейската комисия Барозо. Е, при това обаче да се въведе категория малки и средни предприятия, е, която ще обхваща 99% от всички предприятия в Европа, е, е лишено от смисъл. И в тази връзка наистина микропредприятията, дори от 20 на 10 и по-малко служители, следва да бъдат изнесени в друга категория. Що се отнася до финансирането, трябва да бъде направено необходимото. Средствата, които се отпускат от Европейската Централна банка и, и други на банкови институции, наистина да стигнат до крайните получатели, до кредитоискателите от малък и среден мащаб. Не на последно място да се обърне внимание на жените, на предприемачеството сред жените. Пол говори на тази е, тема определено трябва да насърчаваме активната стопанска роля на жените. И накрая, като докладчик по регламента за защитата на личните данни, аз съм разговарял с някои малки и средни предприятия. Те проявяват загриженост, че това законодателство ще е, ги обремени, ще възложи административни изисквания на тях, такива каквито на големите предприятия. Това, разбира се, трябва да се избягва. Е, и аз очаквам е, вашите предложения за съответни изменения и допълнения към регламента за защитата на личните данни. Благодаря, господин Проди, има думата. Благодаря. Благодаря и на колегата Рубих за документа, който е изработил. Той е много интересен. Няколко бележки искам да нахвърлям. Първо, едно съжаление. Седмата рамкова програма съдържаше едно интересно предложение и то беше за технологичните платформи на европейско ниво. Те трябваше да бъдат насочени към това да дадат на клъстерите нещо, което им липсваше. А то беше възможност за иновации. Тоест, опит на МСП, които много често доставят части за по-големите, технологично да станат независими, дори от поръчителя, за който доставят, за да могат да се предложат и на други индустрии. Това според мен не бива да се забравя. Не само когато говорим за научно-изследователска дейност, но и когато говорим за МСП. имат а, възможност да новаторстват, но трябва да бъдат подпомогнати. Да им се даде възможност а, да контактуват по-активно с университети, с научно-изследователски институти, за да станат технологично автономни. И това ще подсили и производствата им, а оттам цялата система от предприятия в конкретен район. Например, в Болония имаше доста големи предприятия, които се занимаваха с а, опаковки и много други малки, които им доставяха суровини за опаковачната им дейност. Хвала липа, gospa председница. In е, čestitke благодаря много, госпожо председател. Поздравления на господин Рюбик, който сериозно се е ангажирал с тази тема за МСП. Отличен опит. Мога също да спомена някои важни елементи. Ако наистина искаме да засилим ролята на предприятията вътре в Европа, трябва да преодолеем сегашните препятствия, които съществуват пред тях в общия пазар. На второ място, ако искаме да интернационализираме, така да се каже, повече от 13% от предприятията и то на пазари като индийския, китайския, бразилския, ще се нуждаем от по-добри комуникационни пътища, до които да имат достъп малките и средни предприятия, защото те не разполагат с достатъчно информация, не са запознати с всички възможности, които стоят пред тях за финансиране, за връзка с други предприятия, към коя група предприятия могат да се насочат. Това са все възможности, с които трябва да са запознати малките и средни предприятия. И тези, тази информация трябва да се впише в специфична система за обучение – защото младите трябва да проявяват и много смелост за тази дейност. Благодаря. Колегата Крейфман, благодаря ви, госпожо председател. Моята група предприе кампания в подкрепа на МСП. И установихме, Три неща. Достъпът до пазарите, достъп до финансиране и упростяване на бюрократичните формалности. Това са изключително важни елементи, които стоят пред МСП. Втората ми бележка. В Германия, както и в Австрия, господин Рубик знае това, има богата култура и история на микропредприятията и не трябва да бъдат пропуснати тези микрофирми, както и свободно практикуващите, не трябва да бъдат пропуснати в текста. Напоследък доста се обсъжда регламента за економическия преглед Wirtschaftsprüfungsgesellschaften zu beteiligen. Das würde natürlich aber и фирмите, които осъществяват а, такъв преглед, а, трябва да могат също да участват. А, така че би било добре МСП да участват и в този процес. Що се отнася до Козме, господин Бетикофер подчерта това. Нуждаем се от е, по-значимо кредитиране, от повече средства, но да се предоставят е, такива е, кредити европейски, за да се намали отговорността на държавите членки, не е добър подход. Ние можем да участваме само като съфинансиране в подобна дейност. Освен това, много е важно да се проследи процеса на освояване на тези средства. И това да е включено също в програмата Козме. Това не е нещо ново. Не става дума за технология, а за чисто прагматични мерки – Това би създало нови възможности, би подсилило заетостта, така че съм съгласен с колегите, които подчертаха проследяването на целия процес. И в заключение искам да кажа, че трябва да се предвидят тестове за МСП и то на практика да се осъществяват и ако резултатите са отрицателни, тогава може да се преразгледа ситуацията. При отрицателен резултат комисията като ще ли пренебрегва това, но не би трябвало. Yes, thank you, Mrs. Chair. Uh, Julien... Е, благодаря, госпожо председател. Жулиан Герие, е, началник е, отдел координация в Генерална дирекция предприятия. Комисията приветства доклада на господин Рюбих убедено. Ние смятаме, че духът на доклада е в съзвучие с усилията на комисията за интернационализация на политиката за МСП и за въвеждане на разумна, интелигентна нормативна уредба. Споделяме казаното от редица от изказалите се днес тук, особено отдаваното приоритетно значение на достъпа до до финансиране, до пазари и намаляването на административните изисквания. Има обаче е, някои въпроси, които бяха зададени, на които бихме искали да отговорим, е, е както и да, да изясним е, е, някои евентуални недоразумения. Бе споменат е, е интернетският портал е, на, на няколко езика, това по точка трета от доклада. Е, подчертаваме, че комисията вече работи по изпълнението е, на този портал. Към края на 2012 година обаче ще бъде готова единствено е, архитектурата, основната структура на портал, който ще заработи едва през 2013 година. По-нататък беше зададен въпрос за най-добрите начини да бъдат подпомогнати МСП да излязат на международните пазари. Комисията възнамерява първо да, да възложи е, поръчка тази година на външен изпълнител за е, съставянето на справка, информация на предприеманите от държавите членки вече мерки за интернационализация на МСП, а до година е, ще бъдат описани и, и пропуските, празнотите в тази регламентация. така ще можем, ще можем максимално добре да опозотворим мрежата за малките и средните предприятия, в която участват повече от 50 страни, т.е. много повече от държавите членки на Европейския е, съюз. А Що се отнася до Erasmus Mundus, разширяването на този проект, за да обхване той и е, малките предприемачи, това по 13-та точка от доклада, въпросът без споменати от господин Джонсън, възможността вече е проучвана. Възникват редица практически спънки обаче. И а, сегашните програми а, са с ограничени възможности по силата на финансовата си регламентация а, за обхващане на нови държави, на, на нови получатели на финансиране. Това е практическото положение. А, но пък от друга страна има редица други възможности в отношенията с Япония, с Китай, с Бразилия е, и не би следвало да, да дублираме е, е, онова, което вече се прави по обмена с трети страни. По-нататък тестът за МСП. Нещо, което ние вземаме особено при сърце и се опитваме да прилагаме на практика последователно. Така че до някъде сме озадачени от казаното в точка 17 от доклада. Според нас миналогодишното изследване, направено от Европейския парламент, красноречиво констатира, че тестът последователно се прилага от комисията и че са взети всички мерки за включването на този тест, и то по един последователен, системен начин, във всички оценки на въздействието, които изработва комисията. Така че според нас действащите насоки дават възможност за удовлетворяване на тези изисквания. И отново, нека кажа, самият Европейски парламент миналата година бе далеч по-положително настроен в своите констатации към практиката на комисията. Що се отнася до, до изключването на микропредприятията, тук наистина се налагат разяснения и ние сме на вашите услуги за тази цел. От 2012, от тази година нататък, намерението на е, комисията е при е, подготовката на всички бъдещи законодателни проекти е, микропредприятията изрично да бъдат изключвани от приложното поле на законодателството, освен ако в резултат на оценката за целесообразност и пропорционалност не се докаже, това по време на оценката на въздействието, че микропредприятията следва да бъдат включени в приложното поле на един или друг е, е, европейски нормативен акт. Excluded from such legislation, uh, where microenterprises must be covered by legislative proposals. И така, когато на основание обществена политика <coughs> малките средни предприятия, т.е. микропредприятия, следва да попаднат в приложното поле на нормативния акт, ще се търсят специфични разпоредби, варианти с изключения, за да бъде отчетена спецификата на микропредприятията. Що се отнася до въпроса на госпожа Тоя за управлението на Europe Enterprise – Представители на комисията се срещнаха с, с стопански организации от Европа и е, в резултат от проведените разговори готвим предложение за нова управленска е, структура, особено с оглед на е, включването на представители на работодателските организации. Важен въпрос за евентуално изменение на определението на понятието МСП. Е, По настоящем комисията провежда независима оценка на действащото легално определение. Това в контекста на редовното наблюдение. Нямаме намерение да въведем някаква средна, някаква междинна категория е, за целите на такова едно определение – are um, uh, indicating that uh, mid-caps face similar handicaps uh, than SMEs are facing in some cases. Но макар и е, да, да имаме някои указания, някои сведения, че е, средно поставените между малките и големите предприятия, една своеобразна нова категория, е, да, са, да се натъкват на, на не по-малки е, препятствия особено в финансовата област. И последно, Бих искал да припомня посланието на заместник-председателя на комисията Таяни, насочено към държавите членки, призоваващо ги колко се може по-скоро да въведат националното си законодателство директивата за просрочията, както и казаното от председателя на комисията Проди за включването на малките и средни предприятия в националните иновационни кластери. Благодаря, господин Рубик, има думата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на колегите за многобройните предложения, които направиха. Аз внимателно ще прочета всички изменения. А, но нямаше как да включим много важни а, елементи в текста, защото нямахме място за това, но ще постигнем това че по пътя на измененията. Всичко свързано с административните аспекти на дейността на МСП или натрупания опит в държавите членки. До този момент само 1% от МСП са получавали някакъв вид подпомагане, което е изключително малко. Още един въпрос трябва да бъде засегнат. Все още нямам предложение обаче по този въпрос. Как ще се бъдат третирани на европейско ниво тези междинни предприятия. Те е, не са по дефиниция а, малки или средни предприятия. От друга страна стои въпроса и с микропредприятията. Това са еднолични търговци. Какво ще се направи за тях? Да, разбира се, работниците трябва да бъдат защитени, но трябва да се спази принципа на реципрочност. Предприемачите, как може да са сигурни, в, как може да сме сигурни, че те ще наймат работници? Ако толкова много милиони МСП всяко едно, ако ангажира, наеме един работник, въпросът с безработицата ще бъде решен. И не трябва да пропускаме, да забравяме микропредприемачите, микропредприятията, които също могат да наемат сътрудници на работа. И така, с нетърпение ще очаквам следващото заседание. Много ще ми помогнат измененията да подобрим текста. С нетърпение очаквам тези изменения. Благодаря ви. Бене, грация, И аз ви благодаря. Да изчерпахме темата. Искам да ви припомня, че на 8 май заедно ще имаме едно изслушване за, СМ, за МСБ. 10 май, четвъртък, 12 часа на обяд, краен срок. Преминаваме нататък. Следващата точка. Колегата Цавела има думата. Thank you, Madam Chair. The partnership instrument aims to implement този инструмент е начин за постигане на целите ни в стратегията Европа през 20-та година, подпомагане двустранни регионални и междурегионални партньорства на ЕС, подобряване на достъпа до пазари и разработването на търговски инвестиционни и бизнес възможности за дружествата от Европейския съюз, както и увеличаване на видимостта на Европейския съюз в световен мащаб. Инструментът за мен е финансови инструмент за сътрудничество с индустриализирани и други страни и територии с висок доход. Разширява неговия обхват и географско покритие, така че бъдат включени всички трети страни. Поради своя набор от цели обхвати, ИП или инструмента за партньорство се счита за част от подкрепата външното измерение на външните политики на Европейския съюз. В това си качество бъдещият инструмент следва да допълва действията, осъществявани по другите програми на Европейския съюз, включително рамковата програма за изследване и иновация и Хоризонт 2020, програмата за конкурентоспособност и МСП, които попадат в сферата на компетентност на комисията ИТРЕ. И накрая по процедурата. Края срок за изменения. Всички комисии ще могат да се движат с еднаква скорост. Комисията по външни работи изпрати писмо до съвета на съвет на председателите на комисията, където казва, че те трябва да са лидери по това становище. Ще се взема окончателно решение след обсъждане в ИТРЕ. Благодаря. Е. Благодаря. Колегата докладчик в сянка Бавия. Имате думата. Gracias. nombre. Благодаря. Да, името ми е малко сложно. Говорим за инструменти за партньорство с трети страни. Това се вписва във всички инструменти за партньорство и за външна дейност. Благодаря на докладчика. Европейският съюз трябва да поеме известна отговорност на международната сцена, трябва да отстоява своите ценности и принципи. Това е един иновационен, добър инструмент, който ни беше представен от комисията. Това е инструмент на външна политика. И тук е, се подчертават аспектите, иновация, конкурентоспособност, външна дейност, така че да се отговори на външните предизвикателства, климатичните изменения. 131 милионes, pero dentro de esta dotación financiera limitada. Става дума за милиард и 300 милиона като бюджет това е политика, която подкрепя европейските предприятия. Тук засегната и програмата Козме, изследователска дейност и така нататък. Допълняемостта с други инструменти за развитие е изключително важен аспект. И този е, доклад има економически измерения, както и такива свързани с околната среда. И ние трябва да си сътрудничим по този е, въпрос с комисията ФЕД, която е, ще държи да бъде спазен Лисабонския дух. Ето, ние си сътрудничим с трети страни. Това исках да подчертая. Благодаря. Но на Ведо Алтишадо. Виждам другите докладчици в сянка. Може би аз не ги виждам, а те са тук. Тук ли са? Никой не иска да се изкаже. Еми, никой, никой не иска. Ще дам думата на представителя на Европейската комисия. Prego. Не пала, là Non, ils sont là. Hein La Commission veut intervenir? Иска ли да се изкаже комисията? Oui. Thank you very much for giving us the chance to uh, intervene. I... Благодаря ви, че ни дадате думата. Виждам, че не искате дълго да се говори по тази тема, така че и моите коментари ще са кратки. Това, което казаха преждеговорившите, отговаря на това, което искаме и ние да кажем. Uh, и се надяваме в комисията АФЕД да продължи напред този доклад за инструмента за партньорство. Виждам, че голямата част от предложените изменения са свързани с това цифровия дневен ред и енергийните въпроси, конкурентоспособността и новаторството да бъдат отразени по един надлежен начин в този инструмент. Е, за нас точно това е смисълът на цел А, първи член. Там говорим за международното измерение на стратегията Европа през 20-та година, Б цел, по-голям достъп до пазарите, развитието на бизнес и търговски възможности. И казаното за ограничените средства за първия цикъл означава и че ще има нужда от много строга приоритизация. Искам само да кажа най-общо, че вашите безпокойства за предоставяне на подкрепа на проектите, които за вас са приоритет, са част от нашите разговори. Едва ли ще можем обаче детайлно да включим всичко, което предложихте. vorrei chiedere. Госпожо докладчик, искате ли да кажете няколко думи? Завила. Thank you, Madam Chair. I would just like to... Искам само да кажа, че съм подала изменения към анексите на инструмента за партньорството, които подчертават секторите на комисията ИТРЕ – енергия, енергетиката и така нататък. Защото в анекса бяха общо казани. Затова има изменения, които съм подала по въпроса по нашия мандат в нашата комисия. Благодаря. Приключихме дебата. Крайен срок за изменения. Утре, 25 април, 12 часа на обяд. Благодаря. Преминаваме към следващата точка. Промишлени енергийни и други аспекти на шистовия газ и нефт докладчик колегата Завел. Имате думата. You, um, Благодаря. Шистовия газ е проблем. Това е изключително важен въпрос за Европа. Докладът е структуриран в три секции. Енергийни аспекти на шистовия газ, промишлени и економически, на неконвенционалните източници на нефт и газ и три обществено мнение и най-добри практики. Сега по първия аспект. Казвам колко е важен шистовия газ за енергийната сигурност и разнообразието на доставките в Европа. should assess and map all shale gas and oil shale resources. Европа трябва да направи карта на всички залежи от чистов нефт и газ в Европа шистовия газ може да играе много важна роля в понижаване цените на природния газ. По света имаме данни от а, използването на шистов газ в Америка. Този газ може да подсили позицията на потребителите към доставчиците и да доведе до по-низки цени. Вътрешното производство на този газ ще доведе до по-сигурни доставки, имайки предвид зависимостта на държавите членки от внос от трети страни. Енергийните пазари. Това е много важно за економиката на Европа и за економиките на държавите членки. Ако имат шистов газ на територията си. Втория аспект. Преход към економика без въглеродни емисии. Изразявам становището си, че тъй като комисията е заявила и ние сме съгласни, че газа ще бъде жизненно важен за трансформирането на енергийната система, тъй като представлява бърз и рентабилен начин за ограничаване на зависимостта от други по-замърсяващи изкопаеми горива, ние смятаме, че ще се намалят и емисиите на парникови газове. Шистовият газ би могъл в качеството си на преходно гориво да изиграе ключова важна роля в тази насока, особено в държавите членки, които използват големи количества въглища за производство на енергия. Power generation. Also, since certain, since certain forms of... Някои форми на възобновяема енергия, например вятърната енергия, не са постоянни и е необходимо да се подкрепят от надежни и гъвкави енергийни източници. Природният газ, включително шистовият, биха могли да изпълнят точно тази цел. And we call on the Commission in Призоваваме Европейската комисия в съответствие с стратегията енергийна пътна карта за периода до 2050 година да извърши оценка на въздействието от и перспективите за неконвенционални източници на газ ФЕС, като признава, че размерът на използването на неконвенционални източници на газ ФЕС в крайна сметка ще бъде определен от пазара. Втората част се занимава с промишлени економически аспекти на неконвенционалните източници на нефт и газ. Призоваваме промишления сектор to tread carefully. внимателно да работи с този нов продукт в Европа. Признаваме, че Европа изостава от САЩ и нямаме обучен човешки ресурс, човешки ресурс, както и добре опитен и оборудван сектор за услуги. Ще е нужно време, за да може секторът на услугите да изгради адекватен капацитет. Очакванията за разработване на залежите на шистов газ трябва да бъдат реалистични. Липса, липсва необходимата квалифицирана работна река в Европа по шистов газ. Thus, I propose that country... Предлагам държави, които са потвърдили наличието, си на, наличието на шистов газ на тяхна територия, да насърчават развитието на квалифицирана работна ръка, като го включат в образователните си системи като професия. Където има сондиране или фракиране в Европа, се налага да се внася квалифицирана работна ръка от щатите. Призовавам също така всички that deals with that които се занимават с това, да се признае потенциалните бариери пред развитието на шистов газ в Европа. Има такива бариери. Какви са те? Лицензите. Трябва да има нещо като европейски чадър, т.е. регламент или как, както искате го наречете, за предоставяне на лицензи за шистов газ. И това може да бъде шапката или чадъра за издаване на лицензи на национално ниво. States, they... В определени държави членки не се провеждат публични консултации на етап авторизация. Призоваваме тези държави членки за да разгледат законодателството си и да се погрижат за това. One... Призоваваме за подход на обслужване на едно гише на инвеститорите, за да се улеснят инвестициите и така променяваме към обществено мнение най-добри практики. Трябва да има добро разбиране на потенциал на шистовия газ и въздействието му върху околната среда. Трябва по-добре да разбираме също така какво може да се направи, за да се смекчи въздействието върху околната среда. Трябва да се използват най-добрите технологии, най-добрите практики, но е задължително да има и мониторинг при сундирането на всеки един от етапите. Също така подчертаваме, че който и да се занимава с сундиране, преди самото сундиране, към компанията трябва да проведе просветна кампания в обществеността за това какво ще се случи, какви химикали ще се използват за фракирането трябва да има публично оповестяване на всички химикали, които ще се използват при фракирането, пак повтарям. Also, we call the companies. Призоваваме фирмите, които са започнали с сундиране, да почистят кашата, казва ораторката, която са забъркали до момента. За да има прозрачен начин за ползване на шистовия газ, какви са последиците от него, предлагам държави членки в САЩ и държави членки в Европейския съюз да се съчетаят и да се се извърши побратимяване, туининг между градове в Европа и САЩ, за да се получи повече информация. The local communities. Мадам, че... Eh, На местните общности. Госпожо председател, скъпи колеги. Been... Моят доклад е изработен в контекста на нашата комисия, комисията ИТРЕ. Той говори за шистовия газ от гледна точка на индустрията и енергетиката. Подчертавам задълженията на индустрията, но ние така или иначе сме в комисията ИТРЕ. И това е шистовия газ в сферата на енергетиката. Ако имате въпроси, Проучивала съм всичко, учила съм, всичко съм разгледала и мога да отговоря на всякакви въпроси. Thank you. Grazie, колега, non ho voluto inter... Благодаря, не исках да ви прекъсна, колега. Малко по-дълго говорихте, отколкото се на отколкото трябваше. Много ви благодарим, разбира се. Сега започваме с много хора, които са се записали, най-вече докладчици в сянка, колегата Бредзина. Прего. Děkuji, paní předsedající. Eh, já bych... Благодаря ви, госпожо председател. Искам да благодаря за този доклад на госпожа Цавела. Имайки предвид мястото на такива доклади, и пространствеността им обикновено. Много се радвам, че колегата се е справила с тези сложни въпроси на няколко страници. Говорим за шистов газ, нефт, потенциала е засегнала, въздействието върху индустрията, както и достъп до най-добри практики, тяхното прилагане и така нататък. И така, благодаря ви много, госпожо докладчик, за всичко това. Не искам да повтарям всички аспекти, които вече спомена докладчика. Това не е необходимо. А, искам обаче да повторя, че по време на консултациите 7 и 15 точка бяха много важни и като човек, който се е занимавал с дълбочинно сундиране, много, се радвам много на всички изменения, подадени от докладчика. Според мен най-доброто изменение, което е попътен вятър в платната, е 26А. Там се говори за техническите способи за предотвратяване на негативно въздействие върху околната среда. Обеден съм, че такъв доклад е точно това, което доктора ни е препоръчал да правим, ако мога така да се изразя. И е свързан с работата ни в ИТРЕ. Ще е добре да има някои научни изследвания, да се прецени какви са залежите на шистовия газ и един аспект, който споменах по-рано. По отношение на приложимостта на този газ, цените на природния газ в САЩ са много по-низки от тези в Европа. Ние плащаме високи цени на доставчици от трети страни, между другото. Искам да повторя, че интереса на тези трети страни не е да има шистов газ в Европа и да се развива тази индустрия. Казвам го, защото това е една намеса в търговските отношения, което съществува вече доста време и не бива да го забравяме. Благодаря ви. Благодаря докладчик Сянка за колегата Калфин за социалистите и демократи. Uh, Благодаря. Искам да поздравя госпожа Цавела за подготовката на доклада. Мисля, че всеки един нов потенциален ресурс за енергия в Европа трябва да бъде внимателно обсъден. Мисля, че има някои много ценни предложения в доклада. Напълно разбирам казаното от госпожа Цавела, че трябва да гледаме от промишлената гледна точка, защото сме в тази комисия. Смятам обаче, че за да обрисуваме цялата картина, трябва да признаем, че в някои държави членки има дебат по този въпрос и трябва да се вслушаме в този дебат. Ако искаме един доклад, който да доведе до резултати, ние е, трябва да не забравяме няколко аспекта на дебата, който тече в някои държави. Първо, Нещо, което е записано в доклада, е енергийния микс. То е избор на всяка една страна. Така че не трябва да има задължение да се използва определен вид енергия, един принцип, който вече е прият. На второ място екологичните съображения. Бих искал да има по-силен текст по този въпрос и най-добрите практики не са достатъчни защото има много различни становища и рисковете, които трябва да оценим, трябва да бъдат оповестявани публично. Има някои трансгранични аспекти също така, когато говорим за шистовия газ. Когато видим публичните консултации, и това е много важна част от доклад на госпожа Завела, трябва да вземем предвид и трансграничните въпроси. Докладът наистина е една добра основа за е, окончателното гласуване в комисията. Благодаря ви. Благодаря. Сега давам думата на Фиона от Алде. И аз искам да благодаря на служат Цавела за отличния балансиран, прагматичен доклад. Както току-що бе казано, Европейския съюз не е този, който забранява или позволява а, шистовия газ. Това решение си го вземат държавите членки. Прекалено рано е да се каже дали законодателната рамка на ЕС покрива всичко или не. Участвах вчера на такава дискусия, където комисията заяви, че е прекалено рано да се каже дали законодателството на ЕС дава достатъчна защита. Това, което е ясно обаче, е, че държавите членки тук носят огромна отговорност. Те трябва да гарантират така, щото извинете, да гарантират пълното прилагане на европейското законодателство от екологичен характер. И мисля, че Можем да използваме това като пример. Например, сундирането в офшорни зони. Един друг доклад на госпожа Люлин, ако не се Люлинг. те може да извлечем много полза. И там видяхме, че е много важно да е, има разделение между авторизирането и лицензирането и да се направят проучвания за всеки един случай по-отделно по отношение на сигурността и екологичните съображения. Хубаво е също така търговските дружества да си говорят помежду си. Е, нещо друго много важно, замърсителят плаща като принцип трябва да бъде напълно прилаган. Още нещо, европейски фирми, които когато работят в трети страни, да спазват европейските стандарти. Ние имаме законодателство а, по този въпрос, но други държави нямат. И затова се надявам а, Европейската комисия и по шистовия газ, и по а, сондите в а, открито море да наложат използването на тези а, стандарти. Казахте, че шистовия газ е преходно гориво. Казва се, че той е, замърсява по-малко от горивото, но няма данни за емисиите от шистовия газ. и подобно на други видове екологични отпечатъци, които се оставят поради енергоемкия процес на извличане на нефт, например, трябва да се види и при шистовия газ. Освен това има и метан, който излиза излиза и друг, разбира се, шистов газ, но има и друг газ, който се освобождава, метан, и той оставя своя отпечатък. Затова е хубаво съвместния научно-изследователски съвет да направи анализ за това какви са парниковите емисии на шистовия газ. И тогава вече ще знаем какви са фактите и ще знаем къде се намираме. По отношение на енергийната сигурност сега има малък проблем с времето приехме на европейско ниво, че трябва да имаме декарбонизация. Приехме цели до 2050 година, но що се отнася до енергетиката, до 2300 година имаме цели. Шистовия газ е в началото си. В момента има проучвателни проекти в държавите членки, включително и в моята, но няма производство на пълна пара така че е трудно да се види дали шистовия газ за електричество ще се развие в, с скорост, която да ни даде възможност да спрем до 2300 и така нататък да ползваме природен газ за производството на електрическа енергия. И това не бива да се забравя. Благодаря. Благодаря. Сега дам думата на колегата Бутикофер, който е докладчик Сянка за зелени. You, Благодаря. Аз а, съм напълно съгласен с изводите на докладчика, а именно, че трябва да проявяваме пределен реализъм в очакванията си, свързани с а, шистовия газ. И в частност аз а, имам предвид. А, ролята на гражданите, които не желаят да бъдат прегазени от добивната промишленост. Вече в няколко страни се надигат протести, в това число във Франция, в България. Господин Калфин, аз съм изненадан от заявената от вас общо взето подкрепа за доклада, имайки предвид, че мнозина в собствената ви страна са далеч по-критично настроени. И трябва да кажа, че съм до някъде разочарован от предложението, което прави докладчика. Да вземем само няколко от проблемните въпроси. Първо, в проекто доклада се казва, че нормативната уредба за начало на проучвателните дейности била адекватна. Ако не ме лъже паметта, проучването, поръчано от комисаря Отингер, констатира, че за една по-задълбочена, по-широка инвестиционна програма в добиването на шистов газ, ще е необходимо да се извърши основен ремонт на европейската нормативна уредба. Това в доклада го няма. И не би следвало е, да се отнасяме половинчато към истината. Да, държавите членки са свободни да преценят, е, ако предпочитат да, да се впуснат в тази област. Ние обаче следва да възприемем един общо европейски подход и да заявим, че колкото се може по-скоро следва да се усъвършенства общата нормативна уредба. На второ място, смятам, че най-малкото трябва да засилим формулировката, що се отнася до химическите вещества и прозрачното им използване. Да отдадем приоритетно значение също така на новите технически е, решения, е, които са достатъчно перспективни и на хоризонта се очертава е, безхимична фрекингова технология. Има в края на кращата съображения за общественото здраве, които заслужава да бъдат изведени на едно от първите места е, в, е, на вниманието на обществеността. Не съм съгласен също така, че това гориво, е, този енергоисточник е междинен някакъв енергоисточник към е, е едно зелено енергетично бъдеще. Все още не сме сигурни какъв е емисионният баланс на шистовия газ и аз съм съгласен с изказаното тук пожелание да се проведе цялостен анализ на емисионния баланс. Парниково емисионния баланс, т.е на шистовия газ и аз опасявам, че резултатът е, няма да е положителен. Т.е. салдото на шистовия газ е, няма да бъде така добро. И после, тъй като очевидно изоставаме от Съединените щати, следва всячески да се възползваме от е, натрупания опит и експертен потенциал по-настоящем, например, е, е, екологичната е, агенция на Съединените щати въвежда екологосъобразни стандарти за фрекинга, които да бъдат прилагани от съответните компании. Изисква се, например, 95% от емисиите да бъдат улавяни. И ние не можем да направим по-малко от това. Поне тези критерии, които вече са установени в САЩ, трябва да възприемем и ние. Благодаря. И последният докладчик в сянка, европейски консерватори и реформисти, господин Шимански. Моля, бъдете кратък. Да, разбира се, е, госпожо председател, изразявайки благодарност към докладчицата за крайно открития и непредобеден начин, по който подхожда към взаимодействието ни, аз не мога да, да е, се въздържа от коментар на току-що чутото от колегата Бютикофър. Напълно съм съгласен, че следва да заимстване е, е, американския опит, поне, поне от части. Има само едно изследване, според което емисионният отпечатък на шистовия газ е по-висок от този на въглищата. И това е изследване, основано на неудовлетворяващите технически стандарти, действащи в Русия. Така че, според мен, ако се позоваваме на американския опит, то той категорично сочи, че решението е пределно чисто. Особено за страните, разчитащи в максимална степен на въглищата. Освен това, настояването е, е, да не се използват е, химически вещества не е особено уместно. Все едно да строиш вятърна мелница без вятър. Едва ли е особено реалистично. И последно, в а, а, България. А, в България а, общо взето а, няма няма път, който да прегази хората, изразявайки се а, образно. А, във всеки случай, ако България се въздържа от капиталовложения в този енергоисточник, то той, това отношение не се основава на някакви социални съображения, а по-скоро на някакви други. И най-сетне, като континент Европа не е особено богата на природни е, богатства е, и трябва да се отнася много внимателно и предприемчиво към всяка нова възможност. Естествено, е, новият енергоисточник ще допринесе за конкуренция, ще възникнат нови пазари, нови клиенти и потребители. И добре посоченото съвпадение между процесите на доизграждане на вътрешния пазар – е, в енергетичната област и възникването на нов енергоисточник е много благоприятно. Е, мнозина са загрижени от е, това, че нашите ресурси не са кой знае колко големи и в тази връзка бих искал да кажа, че не е работа на политиците, на евродепутатите да определят кое е економически ефективно, кое е осъществимо и кое не. Край на краища геолозите и, енер... и, и, и инженерите трябва да се произнесат. И нашата роля е да не вредим, както а, знаете а, се казва на лекарите. Първо, не вреди. Още петима души са се записали за изказвания. Ще помоля колегите наистина само две минути, тъй като имаме още точки от дневния ред, има информации, те са кратки, разбира се, но така или иначе трябва да ви разкажем какво се случи вчера на среща на координаторите, така че имаме нужда от време. За това ще ви помоля наистина две минути максимум. Колегите Марчинкевич.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 Европейската комисия да е, разработи програма за подкрепа на геологичните е, проучвания за установяване на запасите от чистов газ е, в Европа. които могат да се окажат особено важни за изграждането на вътрешния енергиен пазар. Виждаме какво става в Съединените щати и вероятно би било възможно да е, се реализират новите технологични решения без е, отрицателно въздействие върху околната среда. А от друга страна, това ново направление може да се окаже решаващо за по-нататъчния економически растеж на Европа. И накратко на вниманието на господин Бутикофа. Ако ще ограничим, каквото е очевидно желанието ползването на въглища, ще трябва да, да преминем на газови горивни инсталации. Е, същото може да се каже и на привържениците на зелените, така наречени енергоисточници. Единствената енергийна альтернатива е природният газ в такъв случай. Е, мадам Коласка-Бобинска, плиз. Госпожа Коларска-Бобинска има думата. Благодаря. Първо дължа благодарност на госпожа Цавела за доклада. Много добър доклад, наистина, според мен. Аз мисля, че в комисията ще изготвим изменения и допълнения в посока към енергийния пазар и енергийната сигурност на Европа. Понеже екологичните въпроси се обсъждат и днес, ще бъдат на дневен ред и утре в Комисията за околната среда. Така че нека тук насочим вниманието си към главното в доклада. И сега в някои детайли някои от колегите е, посочиха, че 2030 година е нереалистичен времеви хоризонт за освояването на шистовия газ като реален енергоисточник. В Польша, според мен, този срок не е нереалистичен. Е, у нас намеренията си към 2014 година вероятно няма да, да, да се спази с този срок, но не по-късно от 2016-17 година ще може промишлено да се добива шистов газ. След това социалния отзвук. Да, господин Батикофер посочи протестите в някои страни. Господин Батикофер, аз пътувам е, в е, Полша, в едно от воеводствата, в които има сериозни запаси от шистов газ, но мога да ви уверя, че протестите срещу био горивата и вятърните генератори са далеч по-остри отколкото срещу шистовия газ. Хората просто е, се боят. Просто защото не знаят достатъчно за новите енергоисточници. А шистовия газ, впрочем, е само един от възможните нови енергоисточници. Така че ние трябва да изоставим представата, че зелената енергия винаги по определение ще бъде дружелюбна, ще бъде благоприятна за местните общности, за социалната политика. Всичко това за разлика от чистовия газ. Не, просто трябва да вдъхнем увереност на хората, че държавата ще се погрижи, че има кой да регулира тази промишленост – е, е, с грижа за околната и социалната среда. И, и това е казано в доклада, според мен. Благодаря. Господин Кошин. Благодаря. Няколко бележки искам да добавя само. Първо, що се отнася до газа, според 8 е, и 9 точка от доклада, няма толкова силно въздействие върху околната среда, каквото имат нефта и въглищата. Аз обаче, може би интуитивно, смятам, че когато разглеждаме целия газ, не само извличането му и потреблението му, а и манипулирането и преноса има много повече изтичания, отколкото при нефта и въглищата. Така че екологичният отпечатък е, ако не е по-висок, поне е равен на този на другите изкопаеми енергийни източници. Що се отнася до шистовия газ, това е още по-вярно, отколкото за другия газ. Има едно проучване на Американски институт в Централните щати от Северна Дакота до Тексас. Хидравличното разбиване на скалите – води до а, увеличаване на сеизмичната дейност. А, не само проблеми има с водата, с химикалите, но и сеизмичната дейност, която значително може да бъде завишена при използване на хидравлично разбиване за изличане на чистов газ. Освен това, този газ е метан, не е въглероден диоксид така че има и а, е, радиоактивно действие. А, от а, е, индустриална, економическа гледна точка за жистовия газ, е, много е силна кривата на експлоатация бързо изкачване и рязък спад. Тоест след година-две 80% сте извлекли от залежа и ще трябва да разбивате по-нататък, да правите допълнителни сондажи, малко по-далече от мястото на първия сондаж. И а, няма никаква гаранция, че в дългосрочен Всъщност тази дейност има 5 годишна история в САЩ, така че в дългосрочен план няма проучвания и няма такива гаранции за дълга експлоатация. Госпожа Ибнер. E, chciałam podziękować koleżance Cavela za bardzo професионална. Аз e, благодаря на госпожа Цавела за много професионалната работа по тази трудна материя, а и е, за крайно разумния, рационален подход. От една страна тя внимателно се запознава с отрасъла, с е, енергийния сектор, но от друга страна не подминава въпросите за опазването на околната среда. Е, наистина, тя подчертава, че процесите трябва внимателно да се наблюдават още преди да са начинали. Е, разбира се, по време на самата промишлена експлоатация на находищата. Освен това, да, разбира се, човек може да, да храни опасения, но не малко може да се направи те да бъдат оталожени. Тук става въпрос за един все пак рядък енергоисточник. И в тази връзка трябва да мислим и за възможностите на Европа да задоволява енергийните си потребности от другаде. Да вземем Франция. Ще се откаже ли Франция изцяло от атомната енергия? Защото в други части на Европа, видите ли, тя се отхвърля. И се посочва, че отпадъците от атомната енергетика са бомба с закъснител. Аз всъщност не знам. Вероятно всяка страна следва да получи възможност по своя преценка да оптимизира и рационализира енергийния си отрасъл. Ние също така е, е, предлагаме някои текстове за нисковъглеродната економика до 2050 година, т.е. Е, да разчитаме все по-малко на въглищата. Това, това в Польша очевидно. Е, Та, нека си дадем възможност. Нека си дадем шанса. Да видим все пак. Можем ли е, с местни е, ресурси да подменим въглищата или напротив ще трябва да внасяме е, енергоисточници. Благодаря ви. Благодаря. Господин Проди. Благодаря, госпожо председател. Аз споделям много от казаното от колегите. Е, наистина, следва да се подхожда предпазливо. Защото <clears throat> всяко газово находище се изчерпва твърде скоро и а, скалните маси а, продължават да се рушат. Използваните химикали проникват в околната среда, в подпочвените води, най-вече с крайно а, сериозни последици. Не, че съм против а, тази технология по принцип, но би следвало внимателно да съпоставим този метод с други. Ако погледнем, например, възможното използване на селскостопански отпадъци или отпадъци от горското стопанство биомасата е с твърде висока енергийна ефективност. И аз се питам в сравнение дали шистовият газ е, би бил е, толкова изгоден. Дори е, на, на фона на загрижеността за предотвратяване на по-нататъчните изменения на климата. Имайки предвид това, че е, разработването на находища на шистов газ е, нанасят е всъщност непоправима вреда на, на ландшафта, на, на непосредствената околна среда. Разбира се, Съединените щати те могат да си го позволят, просто защото страната е далеч по-рядко населена. Представителят на комисията. Благодаря, госпожо председател. Наистина ще бъда кратък. Давам си сметка, че времето напредва. Комисията приветства доклада, приветства проявявания от Европейския парламент интерес към темата. Както е, вероятно знаете, комисията също проявява все по-жив интерес към е, шистовия газ. Е, докладът, е, между другото, подчертава значението на по-нататъчните усилия за довършване процеса на изграждане на единия пазар. Ние също така сме особено удовлетворени, че днешната дискусия категорично се поставя в контекста на дискусията за е, декарбонизацията, за освобождаването на економиката от въглеродни емисии е, по пътната карта на комисията до 2050 година. Смесеният изследователски център на комисията в момента работи по мащабно проучване на въпросите за шистовия газ. Резултатите ще бъдат публикувани доста скоро, да се надяваме преди е, е, лятото. Доста се говори за диалога с обществеността, за, за обществения отзвук. Да, това е много важен аспект и ние сме благодарни, е, че Европейският е, парламент е, е заделил средства за проучването на този аспект, както прави и комисията. И последно, съпоставката е, на различните изкопаеми горива, в това число е, шистовия газ, колегите от Генерална дирекция Климат е, съвсем скоро ще приключат изследване на тази тема и то ще бъде на ваше разположение. Благодаря. Благодаря. Колегата Хилмер. една минута, моля. Chairman, I'm fairly horrified that this debate has hardly mentioned energy prices and competitiveness. В хода на дебата не се казаха енергийните цени и конкурентоспособността. Големият проблем в Европа е, че Китай и Индия произвеждат ефтина, основана на въглища е, електроенергия, че в Америка е, значително намалява себестойността на газа поради е, наход... разработването на находища на шистов газ, докато ние в Европа непрекъснато тикаме нагоре е, себестойността на енергията си, като прекомерно разчитаме на възобновяеме енергоисточници. Шистовият газ дава огромен потенциал за понижаване себестойността е, на производството, както и за повишаване на енергийната сигурност. При все това обаче зеленото лоби, както е традиционно за него, реагира истерично. То мрази въглищата, мрази атомната енергия. Сега намери още кого да намрази вероятно ще се успокоят едва когато и последната кружка угасне. Госпожа Цабела е естествено права. Трябва да вдъхнем увереност на хората, трябва да се от, отнасяме предпазливо и тък му поради ужасяващо негативистичната кампания от страна на зелените. Говори се за земетресение. Тук става въпрос за дребни трусове, прочим, които са съпоставими с трусовете вследствие от разработката на въглишни находища. Така че, ако човек иска да си намери извинение, да се е, опълчи срещу прогреса, той винаги ще успее. Благодаря, госпожа Цавела. 30 секунди имате като докладчик. Е, докладът е дълъг, интересен е, но много ви моля. Наистина много пресрочихме. Благодаря ви, всичко това, което казахте, различните идеи, които подхвърлихте. има технически отговор за всичко. Искам също така да, за всички. Искам да припомня още нещо. Тези технически отговори са на вашето разположение. Аз имам 3 секунди сега, но мога да ви ги предоставя след това. Трябва да насърчаваме държавите, които имат чистов газ, да го проучват, защото ако не го направят, никога няма да знаем какво ще бъде въздействието. И разбира се, че приемаме съществуващите страхове по въпроса на Европа, обаче трябва да има достатъчно смелост да, да използва своите ресурси, защото Европа е голяма и е достатъчно зряла, за да може да си позволи а, да опазва здравето на своите граждани. Но само ако правим стъпки напред, ще знаем как да опазим нашето на гражданство. Никой не иска да създава някакви опасности за местните общности. Всичката информация, с която аз разполагам, ми показва, че можем да вървим напред. Благодаря ви. 8 май, 12 часа изменения. Закриваме тази гледна точка. Преминаваме с, към следващата. Извинявам се на господин Франко става дума за програма за околната среда и действията по климата LIFE. Oui, merci, euh, Благодаря, госпожо председател. Ще се постарая да бъда кратък, въпреки че смятам, че тази нова програма заслужава много повече време. Във всички случаи ще ви представя проект за становище, 19 изменения по темата са внесени. Това си е истинско предизвикателство, защото ние сме комисия по индустрия, а други комисии, е, бюджет, регионално развитие също са консултирани. Приветствам новата, новото предложение на комисията за периода 2014-2020 година. Лайф е програма, доказала себе си и е осъществима среща и е, добър прием сред гражданите. Може да бъде подобрена, разбира се, можем да е, посочим финансирането на Натура 2000 чрез Лайф. Освен това, през е, последните години тази програма служи като инкубатор за иновативни експерименти, като средство за повишаване на знанието следовенността относно околната среда. Тя спомага за подобряване на прилагането на законодателството на ЕС областта на околната среда. И а, тази програма отговаря по-добре на екологичните предизвикателства на нашето време. Пет са основните точки от а, е, моето проекто становище. Общ подход и интегрирани проекти. Това е основната иновационна дейност. Трябва да се финансират е, проекти съгласно един общ подход и синергия между бюджетните фондове, националните инструменти и допълнителното финансиране от публичния и частния сектор. Дори идеята за интеграция да е привлекателна, тези проекти носят възможност и може да се осъществяват местни планове, свързани с околната среда. Какви са процедурите, условията на различните фондове, които не са еднакви, и не е, винаги е, има допълняемост, взаимодопълняемост между фондовете. И какви е, гаранции възнамерява да даде комисията, за да могат да бъдат осъществени тези проекти. Що се отнася до географския баланс, предложенията на комисията трябва да бъдат доизяснени пред парламента. Лайф трябва наистина да бъде газова турбина. На второ място приоритетни области, възстановяване на биоразнообразието. Смятам, че трябва да се разширят следните приоритети, да се включат мерки за борба с шума или с, свързани с градската среда. Комисията също така трябва да посочи какво разбира под вода, дали това обхваща морската среда, също така енергийна ефективност и ползването на отпадъци за добив на енергия, така нататък. Измених преамбилна точка 12, така че да се финансират и екологични иновации – като допълнение към инициативата Хоризонт 2020. Трябва експериментални подходи да се използват по-конкретно за тестване на нови технологии и нови процеси в областта на климата и околната среда. След това няколко думи за географското обхват на лайф – вече могат да бъдат финансирани проекти в Средиземноморието, защото ние споделяме общи предизвикателства с тези страни. За жалост, тук не са включени отвъд морските територии и имаме тук е, една подготвителна дейност за защита на биологичното разнообразие в отвъдморските територии. Това би трябвало да намери своето място в регламента за лайф с максимални бюджетни средства. На последно място искам да кажа няколко думи за допустимостта на разходите. Трябва да се посочи как ще бъде възстановявано ДДС. Не само за програмата Life обаче. Е, с е, е, голямо нетърпение ще очаквам, колеги, вашето мнение. И наистина трябва да се води размисъл върху тези разходи комплексно. Смятам, че трябва да продължи да се възстановява ДДС, така че НПО и местните власти които усилено ще участват в новата програма, да бъдат включени. Благодаря ви. Франко, анке перла. Благодаря на колегата Франко и за това, че прояви разбиране. Тази програма наистина заслужава много повече време, но нещата са такива. Надявам се по-нататък при измененията да се успеем. Колегата Ван Брент, който е докладчик сянка от социалистите демократите. Ja, dank u voorzitter. Ik zal mij één... Благодаря. Благодаря на докладчика. На първо място, аз също ще се постарая да бъда толкова кратка, колкото беше и той, така че да могат и други желаящи да се изкажат. бюджет. Er Проблемът при програмата Life е неговия бюджет, е нейния бюджет. Аз разбира се подкрепям по-високи размери на тези средства, но а, това трябва да се впише в по-широки рамки. Други а, бюджет, различен от а, а, само околна среда, също така трябва да се разгледат и финансовите перспективи. Нашата група е за интегрираните средствата все още има много проблеми, свързани с ДДС, с персонала, така че трябва добре да се изчистят нещата, да се отграничат НПО и обществените власти. Все пак ние няма да плащаме на служителите, на чиновниците в общините с тези ограничени средства, с които разполагаме. Съгласна съм с докладчика и мисля, че нашата комисия трябва наистина добре е да разгледа иновационните технологии, особено тези, които имат отношение към опазване на околната среда. Нуждаем се от много иновации и лайф със сигурност ще играе съществена роля. Благодаря на колегата Ван Брентен. Like to, um, uh, благодаря. Аз благодаря на докладчика. Ще бъда възможно най-кратка. Първо, съгласна съм, че програмата Life е, се увенчава с успех. И просто трябва да видим как да популяризираме по-широко е, този успех. Тази програма заслужава по-широко отразяване в медиите и то в по-положителна светлина. Що се отнася до по-нататъчното финансиране, дори независимо от сериозните ограничения, които се очертават, през следващата финансова перспектива е, финансирането за лайф трябва да бъде опазено. На второ място, аз също все още не съм убедена е, в относителните достоинства на интегрираните проекти. Бих искал да чуя малко повече мнението на експертите, но до някъде съм загрижена дали те всъщност добавят кой знае какво е, или напротив чисто и просто дублират. Споделям изразената от докладчика загриженост, е, че подобни интегрирани проекти до някъде ще е, размият е, насочеността. И а, накрая this in some way. I think it's very frustrating given that um, um, many of the... Съм съгласна, че най-отдалечените отвъд морските територии следва да бъдат е, обхванати предвид са е, сериозното си биологично многообразие. Е, това особено въжи за, за Карибския басейн. Страни, които за сега са изключени от отношения в рамките на програмата Life с трети страни. Грация, колега Коше. Колегата Коше има думата. Благодаря, госпожо председател. Поздравявам докладчика, както и комисията за това предложение. Има наистина значими крачки напред, които се правят тук, както и създаването на подпрограмата климатични действия, дейности, особено преамбилна точка 14 ценя за опазване на горите и възможността за улавяне на въглеродния диоксид. Това е системен подход, не е аналитичен. Колегата Франко е изготвил много добър текст. Ние ще гласуваме, ще приемем някои от е, измененията, по-специално включването на отвъдморските територии, които разполагат с изключителна флора и фауна и които силно са застрашени от е, климатичните изменения. Член 10, и член 11 също е, трябва да бъдат допълнени по този начин с екологичните коридори. Що се отнася до допустимостта на разходите, споделям казаното от вас. И тук ще бъде включено и гражданското общество, и особено малките неправителствени организации. Да, наистина недостатъчен е този бюджет, 0,3 от общия бюджет. Крайно недостатъчно. Да, признавам, че сме в трудна ситуация, но естествено, че бихме искали по-висок бюджет. Също така, наистина установявам, че не се говори за редките суровини. Това беше споменано, споменато във връзка с нефта. Има някои кои, източници, които не са възобновяеми. И наистина все повече проблеми са свързани с а, изчезването на тези а, суровини. По-низко въглеродната економика, тук според мен този термин крие насърчаване на атомната енергия, но също така искам да спомена, че съм против това, което е споменато в преамбилна точка 16, свързано с улавянето и изхвърлянето на въглерода. Благодаря. Колегата Елмер. Отново ще ви моля да бъдете кратък, не се заяждам с вас, така ли иначе е, просто времето изтече. Благодаря. Поздравявам докладчика трябва да сме готови да подкрепим нещата за биоразнообразието. Разочарован съм обаче, голяма част от бюджета и доклада се занимават с това, че в момента много си падаме по зелените неща, в случая климатичните изменения и дайте да даваме пари там. Е, колеги, вие знаете ли, че много учени в момента променят становището си по отношение на всички тези тревоги, свързани с е, затоплянето. Господин Лавлок, например, който е измислил много неща, свързани с зелената планета. Преди пет години той казваше, че планетата ще ни убие поради тези климатични изменения. Знаете ли, че тази седмица той излезе с нова книга, в която казва всичко сме сбъркали, прекалено много сме си повярвали, мислехме си, че знаем какво ще се случи, сега обаче грешим. Голямата част от нещата, които се случват в този парламент, са погрешни поради тази причина. Благодаря. Благодаря за разбирането на преводачите. Много ви благодаря. Още няколко минути ни дадоха. Давам думата на Ким funzionario della Commissione, prego, e poi al collega. Е, края на Благодаря, госпожо председател. Двама сме представителите на комисията. Аз представям околна среда, генерална дирекция и колегата, който отговаря за климата. Благодаря на докладчика, господин Франко. Благодаря и на тези, които се изказаха. И искам да подчертая няколко аспекта, това, което беше казано, след което ще дам думата на госпожа Куин по климата. Прекъсваме ви, но имате само една минута. Моля ви. Да, да, ще бъда много бърз. Важни е, въпроси бяха подчертани, интегрирани проекти. Програмата LIFE е, има много малък бюджет, 0,3% от общия бюджет. Комисията смята, че използването на тази програма като лост за другите програми в рамките на следващите финансови перспективи ще може да помогне на комисията при осъществяване на проекти в тази сфера. Допълняемостта беше подчертана в рамките на някои от инструментите от финансовите перспективи и общата стратегическа програма, която стикова нещата между държавите членки и комисията, както и ОСП също ще трябва да се включи. Важно е парламента да настоява да бъде включена програмата ЛАЙФ. Що се отнася до приложно поле на интегрираните проекти, беше подчертано, че е важно и други аспекти, като шума, водата, да бъдат включени. Припомням на присъстващите, че бюджетът е много скромен и не може всичко да се обхване, освен ако този бюджет не се завиши. И правя същата бележка и за включването на отвъдморските територии. Те не са включени в програмата Life и целите на програмата, с която разполагате на нашето предложение, не включва отвъдморските територии. Има решение, което обхваща тези аспекти, няма сега да се спирам на него, така че не беше необходимо да се а, споменават тези територии днес. А, за допустимостта на разходите искам да припомня, а, че трябва да се има предвид а, финансовия регламент, който се обсъжда в момента. А що се отнася до ДДС, и е, постоянните служители. Може би колегата ще добави нещо. Много се извинявам, госпожо Кин. Много ви моля на докладчика и на другите докладчици в сянка е, писмен вид да предоставите становището си, защото тези последни три минути не ги оставя на докладчика. Много ви моля, съжалявам. Така протекоха нещата, че няма да мога. Моля ви в писмен вид. Франко, гасно. Наистина съжалявам за представителката на комисията, но трябва да се впишем във времето, което вече просрочихме. Благодаря на колегите, на представителите на комисията, споделяме това виждане за бюджета за интегрираните проекти. Те не изместват, а се добавят към съществуващите проекти. Това е един нов подход, нов метод на работа. Има нужда от време, за да докаже себе си. И важно е програмата Лайв да се добави към другите програми. Благодаря, госпожо председател, и не казвайте, че аз поделям зелените обсесии и фикс идеи на Ивкоше. Алора, ви Много ви благодаря. Благодаря и за тези шеги, които така разведряват обстановката. Край срок за изменение 26 април, 12 часа. И в края ще ви разкажа какво се случи на срещата на координаторите трите делегации, които ще посетят а, съответните места. Ще научите от координаторите кой къде отива. Infine sono stati assegnati rapporti energizzati. Различни доклади бяха раздадени. Е, за доклада, доклада за Алжир, за енергетиката, е, по различни теми. Един отиде в социалистите и демократите, но това ще го научите от координаторите. Имаме също така доклади по собствена инициатива, по хохизионния фонд, по енергийните политики. Е, също това бе дадено на социалистите и до демократите. Благодаря на преводачите за това, че закъсняхме толкова много. Много се извинявам. Много е трудно с времето. Благодаря.